Bonjour, la séance est ouverte. Euh, vous avez le grand privilège. Euh, Добър ден. аз ще председател съм по силата на възрастта си, а тъй като всички останали, които биха могли да председателстват, имат други ангажименти. А, а, нашият председател трябва да се занимава с пакетът управление, известният Сикспак. И така, преди всичко приемаме дневния ред. Има ли някой, който иска да добави нещо? Няма. Дневния ред е прият. Второ. Съобщение на председателката няма такива. И за това можем веднага да преминем към изслушването. Изслушването а, по а, единната а, европейска система за плащания и а, е, а, е, добре дошъл а, на господинът, господин Друга, който ще говори за СЕПА. Е, проекта за СЕПА, за тази единна система за плащане, а, е резултат на две е, е, резолюции на Европейския парламент 2009-2010, които призоваха към решителни стъпки за въвеждане на тази единна система за плащане. Добре дошла на госпожа Гертот Турпел Гергерел, член на изпълнителния съвет на ЕЦБ. Изключи си микрофона председателката и така вече не я чувам. Не можем да я чуем. Ако обича някой да й напомни, че трябва да го включи. При изключен га микрофон не се чува. Тя няма да може да остане с нас до края на изслушването и затова ще помоля да задавате въпросите си непосредствено след нейната презентация. Това изслушване ще бъде Последното посещение е госпожа Тумпел Гугерел в Европейският парламент като член на изпълнителният съвет на, на борда на Европейската а, Централна банка. Желая и приятно прекарване на годините като пенсионерка. На ваше място ще мисля мъж. Е, това не ми харесва особено, но какво да се прави. И така веднага давам думата на госпожа Тумпер Гугарел за нейното последно изказване в качеството и на член на борда на ЕЦБ. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, за мен е голямо удоволствие да говоря за СЕПА. Искам да напомня Знаете контекста. СЕПА е 20 до 30 процента от плащането на древно се извършва чрез СЕПА. необходимо е да има съответната конкурентоспособност на услугите. Все още нямаме единен пазар и трябва да имаме предвид, че платежните услуги ще претърпят значителни промени. Ще има повече иновации, ще има искания от потребителите да имат удобни услуги и виждаме, че се увеличава загрижеността за сигурността на сделките. Най-важното ми послание Посланият днес е нека да финализираме досието за единната зона за плащания в евро, нека да увеличим ефективността и сигурността. За финализирането на досието е необходимо следното. Първо, смятам, че ние сме много доволни от напредъка през последните няколко месеца и силната подкрепа от страна на Европейския парламент, който доведе до скорошна резолюция и до подготовката на становище, което според мен е много важно и ще ни помогне да постигнем напредък. Това, което е необходимо, е, че ние поискахме няколко стъпки за хармонизиране в миналото и отрасълът е работил много усърдно. Всички участници, всички заинтересовани страни бяха постигнати следните неща. Първо, единни номера за сметки, има един формат за изпращане съобщения, има инфраструктура и обща правна уредба. Това също е много важно постижение, което също беше подкрепено от парламента чрез директивата за услугите свързани с плащания. Ако разгледаме обаче цифрите, разпространението и използването на едината система все още не е достатъчно високо. В страни като Люксембург, Кипър, Словения и Белгия, аз мисля, че Белгия е една от лидерите при преминаването към СЕПА в Испания има значителен напредък, също така има много коражаващи данни от Финландия. Когато разгледаме държавите членки, които не са членки на еврозоната, едината система обхваща 31 страни, не е само за еврозоната, в Обединеното кралство 82% от сделките в евро се извършват в формата на едината система, което е много голямо постижение за Латвия, Дания и Швеция показателите са сходни. Така че страните, които са по-успешни, според мен, също така извличат полза от новите услуги. И също така известния номер и БАН, който е единия формат за банкови сметки, той е станал идентификатор – а и в Италия, например, работи много добре тази система, така че не кой знае какво чудо, че може да се премине към тази система. През миналите години видяхме, че нормативния процес има своите ограничения. Самия отрасъл предложи собствени решения и, и отне много години да се въведе законодателство – което в момента се смята от всички участници за необходимата платформа за финализиране на прехода към едината система за плащане в евро и да се съкрати срока на това преминаване. Кои са основните елементи? Предложението на комисията за регламент има технически изисквания да има непротиворечиви крайни срокове за преминаване – и има много силна подкрепа за идеята да има 12 месеца срок след влизането на регламента в сила да се обхванат кредитните трансфери, а също така 12 месеца за пряко дебитиране на сметките. Също така стои проблемът с таксите, междубанковите такси. Тук все още този въпрос не е решен и е важно, че парламентът следва да отчете, че ние имаме нужда от яснота по този въпрос. Още един противоречив въпрос е дали комисията трябва да има правото да внася изменения в регламента. Мисля, че ние бихме подкрепили комисията в това, че определени елементи – и технически изисквания и анекси биха направили внасянето на изменения по-лесно и ние бихме подкрепили този подход. Вече говорих за междубанковите такси. Публикувахме становището на ЕЦБ и всичките подробности се съдържат там. Силно подкрепям финализирането на регламента. Също така ще подкрепим съдържанието до голяма степен, до много голяма степен дори. И това, което е важно, е, че също прякото дебитиране трябва да бъде обхванато, защото това е много важно явление. По този начин ще се предложат по-удобни услуги в онези държави, в които все още тази услуга не е развита достатъчно добре. Освен това, това е един много сигурен и надежден инструмент. И важно е тук обаче да се изясни проблема с междубанковите такси, за да може да се увеличи обема на бизнес делките с прякото дебитиране на сметките. И е, ще има срокове 2013, 2014, 2014 ще бъде за преките, прекото дебитиране. За сега все още няма едини норми. За делегираните правомощия на комисията смятам, че трябва те да бъдат запазени. Важно е, разбира се, комисията да привлича участниците, заинтересованите страни и има много ясна процедура за участието на парламента и на съвета и самата процедура е такава, че е важно те да бъдат консултирани на всички етапи. Предлага се да бъде изключена системата за плащане в големи обеми, поне на този етап. И накрая предложението за регламента за едините плащания в евро е много важна част от проекта за Европейски единен пазар. И това е важно не само за платежните услуги, но това е важно и за да може отрасла и изобщо цялата промишленост да бъдат направени по-конкурентоспособни, така че това е важно за европейския проект като цяло. Затова е важно да бъде финализиран проекта в максимално кратки и реалистични, разбира се, срокове. Благодаря ви за вниманието. Мерси боку, мадам. Благодаря. Е, е, както вече казах, веднага ще имате възможност да отговорите на въпроси, тъй като госпожа е, Тюмпер трябва да си тръгне по-рано. Той сега или никога. Сега е момента да задавате въпроси. А, нямам за сега списък на желаящите. Дигате картите. Госпожа Сайер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ако се дадат на комисията делегирани права в определени технически области, как мислите, че ще реагират на това заинтересованите страни? и как ще бъдете представени. Дали чрез някакъв е, формален орган, например съвет на СЕПА, защото вие самата казвате, че много е важно е да се чуе гласът на заинтересованите участници в този процес. И Европейският парламент е, не, с нежелание а, е, дава делегирани права на други органи. Как мислите в такъв случай ще се чуе гласът на заинтересованите страни? Разбира се, е, съветът на СЕПА, който беше създаден преди една година, ще бъде идеалният форум, където може да се организира дебатът между властите, представителите на финансовите институции и потребителите. Според мен е по този начин ще може да се отговори на нуждите и въпросите на заинтересованите страни. Това е форумът, на който това може да стане. Ja, vielen Dank. Äh, ich habe eine Frage äh, bezüglich des öffentlichen Sektors. Имам един въпрос във връзка с публичния сектор. Имам впечатление, че при преминаване към новата система, публичният сектор не можа да действа толкова гъвкаво, колкото очакваше ЕЦБ и смятам, че би било в интерес на преобразуването, на преминаването към този нова система да се направи това. Дали има подобрение или все още съществуват големи различия между отделните страни? През страни наблюдаваме напредък. Това е възможно при един добре организиран процес на национално ниво. Така че смятам, че у нези страните, които са по-напреднали, определено ще извлекат полза. И, например, като цяло виждаме, че преминаването в публичния сектор е 14% до сега, но в Белгия, Франция, Испания и в някои други страни се правят много сериозни усилия да се увеличи степента на използването на СЕФА от публичния сектор за публичните услуги. Имам един допълнителен въпрос. Големи фирми като ЕДФ, Лима, СЕЗО ги помолих да извършат отчислението от сметката ми в Германия. Беше ми казано, че това не е възможно. Дали проучихте защо това не е възможно? Защото стандартите на СЕПА бяха възприяти много бързо и може да се използват сметките в различни страни. Е, няма микрофон оратора, за това не можеше да се извърши превод. Председателят не говори в микрофон. Euh, Има ли други въпроси? Ако няма други въпроси, госпожа Тюмпел, благодаря ви от сърце още един път и ви пожелавам всичко най-добро за бъдещето. Може да кажете довиждане на парламента. но ние ще се виждаме и в бъдеще. Благодаря ви още един път. И така, продължаваме с изслушването. И сега а, ще дам думата на госпожа Фили. Госпожа Ан Фили, която ръководи правният економически отдел на Европейската организация на потребителите и ще говори за някои практически неща от гледна точка на потребителите и след това ще чуем гледната точка на онея, които предоставят финансови услуги. Първо Герард Хасинг, председател на Европейския съвет за плащания и изпълнителен президент на за, марк, за пазарни инфраструктури на АБН Амбро, след това Руд Ван Хофер, който е директор на, на City Global Transaction Services, а след това на Ринда Вигие, която отговаря за междубанковите отношения и глобалните разплащателни системи в Креди Агрикол. След това ще имаме възможност за, за въпроси и отговори. Искам още един път да ви напомня, че не трябва да надхвърляте времето, което ви е предоставено госпожа Фили. Има 10 минути, а другите оратори ще имат по 7 минути за да представят своите лекции. Госпожо Фили, имате думата. Благодаря, госпожо председател. най-напред искам да предупредя а, преводачите, че има разлика между текста, който съм предоставил, и това, което ще кажа тук. Преди всичко искам да благодаря на Комисията по економически и парични въпроси на Европейският парламент за това, че покани представител на Европейското бюро на потребителите. То вече е на 50 години, до година ще стане на 50 години. Ние сме представени в 31 европейски страни, защитаваме интересите на потребителите в и в много области, и в областта на плащанията е една от най-главните за нашата дейност. Създаването на единния пазар за разплащания в Европа СЕПА е един много важна стъпка. Толкова важна, колкото въвеждането на Европа през 2002 година. Става дума да заменим националните разплащателни системи с една единна европейска такава. Още в самото начало искам да ви дам един пример – който вероятно е, ще ви покаже, че нещата не са така прости, както могат да изглеждат на някой. А, става дума за между, отношението между а, а, Белгия, и, а, е, Белгия и Франция. Знаете, че Ферти стана част от е, Париба. А, едно а, просто, а, просто трансфер струва 30 цента, а, а обаче в еврогрупата това са 3 евро. Тоест 11 пъти по-скъпо струва за една абсолютно а, идентична операция. Как да обясним на потребителите, че има такава голяма разлика в рамките на една и съща финансова група Фортис и Париба? И от тук се вижда какви ще бъдат големите предимства на СЕПА. А, няма да има такива разлики в цените проектът Проекта все па не, не се въвежда по искане на потребителите, защото за потребителите повечето плащане ще продължат да стават на тяхната национална територия. Ако можете да говорите или да четете всъщност малко по-бавно, казва председателката. Не могат да ви следват преводачите иначе. Няма микрофона се изключи на е. Виждате, че е, е, не може да се смята, че самите европейски потребители ще искат е, въвеждането на СЕПА, тъй като нищо особено няма да се промени в тяхното ежедневие. Тоест, тук става дума за един акт на вярата, ако може така да се каже, за да може да създадем един истински единен пазар на финансовите услуги в Европа. Още сме далеч от там, от гледна точка на потребителите най-малко. Много е рано да се определи дали европейските потребители в среден и дългоплочен план ще имат големи предимства от въвеждането на тази система. Но трябва да дадем възможност на проекта СЕПА. Но за да стане това, трябва преди всичко услугите, разплащателните услуги да отговарят на очакванията на потребителя. Второ, да дадем европейски начин на управление на СЕПА. Как да отговорят тези услуги на очакванията на потребителя? Преди всичко трябва да бъдат убедени потребителите да заменят националните разплащателни методи с услугите на СЕПА. Но за да стане това, европейските потребители трябва да бъдат убедени, че новата плащателна, плащателна система има характеристики, на които може да се разчита. И те, три са тези характеристики. Първо, тя трябва да бъде ефективна. Това значи, че е, разплащанията трябва да бъдат на време и без грешка. А, второ, плащанията трябва да бъдат сигурни. Тоест има много малка възможност за измами и да бъдат сигурни в това, което става потребителите. Защото в край на краищата винаги потребителите плащат измамите. И трето, тези услуги трябва да не бъдат скъпи. А, а, защото повечето от тези услуги за потребителя са основни услуги, които те използват ежедневно, купуват неща, плащат си сметките и те в никакъв случай не могат да се смятат като нещо луксозно. Когато става дума а, за преводите а, и тегленията, а, а, предлагаме а, а, възможности. А, а, при, при които па вече няма да бъде а, нещо, което се отнася само до банките, а нещо ще стане е нещо, което се, се им а, бъде обект на всеобщ интерес. А, три точки са важни за регламента, за който става дума. Първо е, въпросът е за а, двете важни дати за, на преход. Ние държим да има две различни дати първо преминаване от национални плащания към СЕПА, тук няма да има проблеми, било за потребителите, било изобщо, тъй като а, а, паричните преводи са нещо, което се прави в цяла Европа. А, много по-рано оттегленията чрез СЕПА а, беше, а, съществуваха такива парични преводи. От друга страна, прехвърлянето на тегления от национални плащателни системи чрез СЕПА е една много по-сложна работа и затова трябва за това да стане по-бавно. Второ, трябва да се подкрепят всички мерки за укрепване на доверието на потребителите в системата СЕПА. Че няма да има абсолютно никакви тегления а, чрез измама от техните сметки. И третото, което има значение и където трябва да се поработи, а, това е а, е, а, въпроса за а, липсата на законово уреждане на а, плащанията на определена дата, така нареченият а, директен дебит. А, тук това трябва да се уреди а, законово във всички страни защото тук възможностите за възстановяване са ограничени. А, ние не, не подкрепяме тук някаква специална схема а, за отреждане на този въпрос. И четвъртият въпрос във връзка с регламента. И това, и това е въпроса за а, обменните комисионни, а, свързани с тегле. Да се определи най-подходящия економически модел. А, не е работа на асоциацията на потребителите в никакъв случай. Обаче асоциацията на потребителите са за система, която да е прозрачна, която дава възможност на потребителите да разбират какво плащат, както пряко, така и непряко, и какви услуги получават срещу това заплащане. А, системите а, е, а, е, за а, финансови а, а, услуги а, а, са свързани с, комисии, с комисионни, комисионни, които много пъти са, а, са много високи. А, и тези, а, а, тези комисии обикновено се плащат от този, който купува услугата. А, този вид комисионни съществуват само в 6 страни на Европейския съюз. А, в, там трябва да се използват а, други средства, В, в, в, в повечето страни потребителите плащат банкови такси за това, че им се поддържат сметките и за всичките банкови операции. И тук се предлага система за комисионни във връзка с отхвърлени, забавени плащания, а, а също така а, изтурнирани плащания разбира се, в никакъв случай не трябва потребителя да плаща за инвестициите, които ще отидат за създаването на системата СЕПА. Втори важен въпрос е въпросът за управление на СЕПА на европейско ниво. Стандартизирането и тук управлението на СЕПА не е достатъчно равновесено, тъй като Европейския съвет не е, е, е, е само, само Европейския съвет на плащанията има право да взима решение. Ние имаме консултативен глас. Единствено членовете на Европейския съвет на плащане може да взима решение. Нито една не съществува в цялата система за арбитраж, няма независим арбитър и съвета на СЕПА, на който ние се надявахме, отказа да играе тази роля. И а, и затова трябва да се създаде независим орган, който да стандартизира услугите а, и в който да са представени всички заинтересовани страни. Това въжи както за паричните преводи, така и за тегленията. А, трябва да се а, въведат новаторски а, методи, които ще засягат не само отделните банки, а и а, другите участници в процеса. Сега по отношение на, от, на, на потребителите и техните опасения. Трябва да се каже, че в краткосрочен план съществуват рискове, какво ще стане с националните дебетни карти. И също така и въпросът за ограниченията, ограничения достъп до кеш. Тук се води оживена дискусия, вече се смята, че ще има преди ограничения на достъп за тегляне на пари, но знаем обаче, че съществуват повечето страни широко разпространение други методи на заплащане, а не само каш. Но това е свързано с набиране на много лични данни и тяхното използване по различни начини поставя различни проблеми. И накрая, тъй като конкуренцията между различните плащания трябва да бъде в полза на потребителя, ако потребителя използва по-малко кеш и за да използва по-малко кеш, трябва цената на другите без наличностни услуги, а, а, за да използва по-малко налични пари, трябва да се привлече от ефтини други услуги потребителят. И бих казал, че ние не възразяваме а, а, на въз, Това е последното ми изречение, казва а, ораторката. Нямаме нищо против революцията в областта на плащанията, но не може да си съгласим всичко. Съжалявам, че трябваше малко по-дълго да говоря, но трябваше да изложа гледната точка на потребителите. Euh, merci. Euh, I shortened the text uh, a bit. Uh. Ще съгла... съгласих се да съкратя текста. От името на Европейския съвет по плащане бих искал да благодаря в Комисията по економически и парични въпроси за поканата. Ние се стремим към упростяване на плащанията. И ние виждаме, че банките искат да има приложимо европейско законодателство. СЕБА е една инициатива за интегриране на плащанията в евро и идеята принадлежеше първоначално политиците. Ние приветстваме желанията на европейските законодатели да заложат крайен срок за преминаване към СЕПА. Обаче има някои неща, които представляват за грешност. Първо, данните от ЕЦБ показват, че моделът за пряко дебитиране на СЕПА е един модел, който се използва 75% от потребителите. Моделът за пряко дебитиране на СЕПА зависи от националните системи за пряко дебитиране. процента ще бъдат обработени в Австрия, Германия, Нидерландия и Испания. Европейската комисия ЦБ ни изпратиха писмо, съвместно писмо през март 2010 година, че СЕПА се основа върху доказали се подходи и концепции на национално ниво и дори надвишава изискванията на директивата за разплащателните услуги. Се включва в себе си някои факултативни услуги, например да се разкриват услуги по пряко дебитиране от страна на доставчиците на платежни услуги. Обаче идеята сега е това да стане задължително за доставчиците на платежни услуги. Това противоречи на интересите на потребителите. По този начин 4000 банки ще бъдат задължени да реинвестират в адаптирането на цялата платежна архитектура, която използват. По този начин за всички потребители внедряването на новата система ще бъде по-скъпо, било чрез преки или чрез непреки разходи. Ние смятаме, че комисията и ЕЦБ не осъзнават, че може да има едно увеличаване на цените на услугите. Освен това, Съвсем наскоро започна да се предлага хармонизирана законодателна уредба. Няма обаче никакви сигнали, че ще трябва да се променят правилата за защита на потребителите. Това, че някои от факултативните характеристики, това, че някои факултативни характеристики се предлагат са задължителни, може да се окаже прекалено тромаво за ефективното функциониране на доставчиците на платежни услуги и на банките. Необходимо е да се потърси необходимия баланс между ефективността и сигурността. В съвместното писмо на комисията ЕЦБ, което получихме, се признава, че както фактическата, така и субективно възприеманата сигурност могат понякога да бъдат различни. Тоест, по този начин става ясно, че много от предлаганите задължителни мерки по-скоро се основават върху субективното усещане за несигурност, отколкото върху факти. Ние също така сме много загрижени от разширяването на изпълнителните правомощия поискани от комисията, така че тя да може едностранно да внася изменения в регламента възоснова на делегираните актове. Това нито е оправдано, нито е ефективно. Не може бизнес решенията да се определят на едно законодателство, което ще се променя едностранно. Що се отнася до предвидените изпълнителни правомощия на комисията да променя техническите изисквания чрез делегираните актове, предложението не отговаря на основните критерии, които се предявяват към европейското законодателство, именно пропорционалност и субсидиарност. Саморегулацията от банките през последните 30 години в областта на разплащанията е доказала, че това е изключително ефективен и сигурен метод за разплащане. Що се отнася до член 5, 12 и 16, те трябва да бъдат заличени в продължението на комисията. Ако законодателят реши да даде на комисията тези изисквания изпълнителни правомощи, необходимо е да се гарантира това, че техническите изисквания също така се изменят и от ЕЦБ. Освен това, предложението на Комисията за регламент по СЕПА включва технически стандарти и основни правила за водене на економическа дейност. Ние бихме иска ли Европейския парламент да ограничи обема на този анекс, така че той да включва само техническите стандарти. И накрая, моля, позволете ми да напомня, че предоставянето на платежни услуги е търговска дейност. За това е необходимо да има жизнеспособен бизнес модел. Точка 5 предлага да няма такси за транзакции, свързани с пряко дебитиране. Според нас, член 6 нарушава принципа на пропорционалността и принципа на законното доверие към провежданата или извършената в момента дейност. Член 5 на договор за Европейския съюз посочва, че Европейският съюз не трябва да надхвърля правомощията, така че да не отговарят тези правомощия и да надхвърлят изискванията на договора. Разпоредбата, която се намесва в счетоводната дейност и изчисляването на разходите на доставчиците на платежни услуги, е нещо, което ние не одобряваме. Освен това, не се отчита ограничената конкуренция при многостранните банкови платежни такси. Не се посочва по какъв начин ще се регламентират международните или двустранните платежни такси за сделки, които се извършват в рамките на една държава. Освен това не е ясно, че таксите за възстановяване на средства се отличават от другите такси. Ние смятаме, че не може да се въвежда такса, която да бъде ограничена в своя размер до 8 евро. Затова ние предлагаме член 6 от предложението на комисията бъде заличен. И накрая искам да подчертая, че са създадени всички условия за успешното финализиране на СЕПА. Ние смятаме, че тази цел трябва да бъде в центъра на вниманието на продължаващия дебат за регламента по СЕПА. Има документ, който се нарича СЕПА за потребители. И се надявам, че вие ще съгласите с така изложеното от мен мнение. Благодаря. Веднага минаваме към госпожа Винхофер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря от името на Европейската банкова федерация, от комитет, на комисията по економически и парични въпроси на парламента. Накратко ще обясня защо е толкова важна СЕПА. СЕПА е, е градивен елемент на единния пазар. Тя трябва да, да ни даде по-голяма ефективност. Съгласно едно проучване, което комисията направи пред няколко години, ще има спестявания над 100 милиарда на нивото на цяла Европа. Разбира се, това е една от нашите ключови амбиции след въвеждането на евро. И все СЕПА ще даде възможност за редица инициативи, създаването на електронно правителство, електронни фактури, дигиталният дневен ред и разбира се, окончателното завършване на единния пазар. А, както вече чухме от това, което каза господин Клинс, преди всичко трябва да се даде възможност за трансгранични директни дебети, нещо, което ще бъде в полза на потребителите. Предприятията ще могат да работят по една и съща форма, което ще бъде по-ефтино и ще даде възможност за развиване на европейския пазар и ще стимулира европейската търговия. За да може да използваме предимствата на единната ни, общата ни валута. За да бъде успешна тази инициатива, трябва да се направи следното. Първо, максимална хармонизация от стандартите на вътрешните еврозони, да преминем към паневропейски решения, създаване на конкуренция между банките и други финансови институции, а също така между клиринговите организации. Второ, приложното поле трябва да бъде ясно. Става дума за интегриране на системите за плащания на дребно. Нищо повече. Трето, да се елиминират всички ненужни разходи, няма да няма ограничения за иновациите и бъдещата конкуренция, особено във връзка с делегираните правомощия за да можем да имаме един открит а, а, пазар за конкуренция. А, трябва, съгласна съм, че трябва съветът на СЕПА да провежда пазарни консултации. Трето, не трябва да избързваме, за да дадем възможност на всички да се приспособят, но не трябва и да закъсняваме, за да може колкото по-скоро е възможно да имаме ползата от всичко това. Какво, какви са проблемите в предложението на комисията и как се опитва парламента да ги реши? Първо, максимална хармонизация. Очевидно, предложението на комисията е малко трудно приложимо в тази си част като се има пред, имат предвид техническите изисквания. Затова особено важно е да се дефинира недвусмислено а, това как трябва да работят разплащателните системи. Също така а, да се дефинират ключови понятия като оперативната съвместимост и достъпността. А също така трябва да се предвидат възможности за нишовите и други нестандартни схеми, да се идентифицира какви подобни схеми съществуват в страните членки, кои от тях могат да мигрират към СЕПА и кои от тях трябва да бъдат затворени. В този контекст особено важно е а, да се съобразяваме с международните стандарти на ИСО, защото иначе а, потребителите няма да бъдат в състояние да се възползват от големите предимства на системата. Единен достъп до банкови услуги. Заедно с нашия екип ние вече направихме някои подобрения в текста и се надяваме, че тази работа ще продължи. Второ става дума за големите разплащателни системи. И сега дори Европейската банка е съгласна, че трябва да е така госпожо, вие четете и четете много бързо. С тази скорост преводачите не могат да ви следват, казва председателката. По отношение на преходните разходи, много важно е много важно е потребителите да не трябва да плащат за тези разходи. Искам да напомня, че комисията не се е консултирала с потребителите за прилагането на стандартите ИСО през последните две години. Е, тя говори за крайната дата, но никога не е споменавала това, което трябва да направят самите потребители. Така че, онези, които предлагат платежни услуги, е, не трябва да отказват, е, ако, ако искат потребителите да предлагат а, едно или друго, но те не трябва да бъдат длъжни да правят това. И сега няколко думи за техническите изисквания. Те трябва да бъдат такива, че да не трябва да се актуализират всяки една-две една, години, защото актуализирането на техническите условия и на техническите изисквания изисква време. Тези правомощия бяха дадени на комисията и ако тя реши да ги променя всяка година, ще настъпи объркване. И тук бяха направени значителни подобрения така че ролята на съветът на СЕПА като междинен орган между отрасъла и потребителите е много важна. Там трябва да се обсъдят бъдещите промени. Колкото до преходния период, комисията предложи две крайни дати. Една за на преводите, паричните преводи, другата за директните дебити. Но една дата според нас е, би била по-практична – като се има предвид, че потребителите ще имат един номер на сметката си, за да могат да извършват каквито и да е услуги. Било преводи, било дебити, било каквито и да е други плащания. Моя колега Герхард вече спомена някои неща в големи подробности. Сигурна съм, че и другите ще говорят по този въпрос, така че аз няма да се спирам подробности. Европейската банкова федерация е изразила своите позиции и многостранните а, обменни такси а, пречат на развитието на отрасъла. Това сме го казвали не един път и с тях трябва да се занимаят европейските органи, които регулират конкуренцията. В заключение, проектопредложението трябва да се промени така, че да доведе до по-голяма хармонизация Хармонизацията ще позволи по-активна конкуренция. Но ако това отнеме много време, няма да има възможност за такава конкуренция между тези, които предлагат услуги. Благодаря за поканата и очаквам да работим заедно с парламента и в бъдеще. Благодаря. Благодаря. И веднага минаваме на госпожа Вигие, също за 7 минути. Благодаря, госпожа председател, за да помогна на преводачите, ще се опитам да говоря бавно. Ще съкрата изложението си, за да мога да се впиша в 7 минути, които му се предоставят. Благодаря, госпожо а, а, председател, че дадохте възможност а, на представители на Креди Агрикол да се изкажат тук по въпроси, които могат сериозно да объркат пазара на плащания платежни услуги в Европа. Преди всичко искам да напомня няколко ключови цифри на нашата група. Креди Грекор имаш 54 милион, милиона клиенти в Европа, повече от половината в Европа. Това е една солидна финансова група а, с. А, но това е също една кооперативна група, в, в която очакват 6 милиона клиенти, които са също време наши акционери. А, и именно тези наши акционери много внимателно следят как се управлява дружеството. На пазара на а, услуги се извършват годишно над 6 милиарда услуги и около 20% от този пазар във Франция и около 5% в Европейския съюз са представени от Креди Агрикол. Колкото до проекта за проекта регламента, както нашите колеги, ние приветстваме тази инициатива, която ще даде възможност да убедим последните колебаещи се, че да вземат, направят необходимото, за да се приемат а, парични преводи и директни дебити чрез СЕПА. По този начин над 5000 банки в Европа от 2008 година и 2009 година затегленията ще могат да бъдат готови да го ще, ще вече го правят. Това трябва да е една универсална услуга, която да е оперативно съвместима с други услуги. Какво това значи? Че ако искате да направите, да приведете пари на даден бенефициент, няма въобще да си задавате въпроса дали вашата банка може да го направи или не. А, трябва да се разбира от само себе си, да, както това е една основна, насъщна услуга и нашите а, клиенти не трябва а, да се питат дали ще може да бъде кредитирана, а, а, да бъде а, приведена сумата на сметката на бенефициента. Но услугата за това е универсална. Защото няма да се питате каква и в какъв формат ще бъде сметката на онзи, на когото искате да преведете пари. И сега ще кажа нещо, което може би няма да е по вкуса на Генерална дирекция конкуренция, а, но, но, но банките се споразумяха, за, за да имат, да се придържат към същите норми, да предлагат същите системи, да, да, да предлагат същите услуги а, с еднакво ниво на сигурност. А, и затова онези, които надзорните органи много внимават това да е именно така. Както каза тук преди малко Рут, необходимо е да се осигури хармонизация, максимална хармонизация в плащателните системи на Европа. Но какво ни тревожи? Тревожи ни а, понятието за оперативна съвместимост на разплащателните системи. А, не трябва а, да изискваме създаването на паневропейски системи, като задължим определени банки на определени пазари да направят инвестиции, които не отговарят на нуждите на техните клиенти. Е, е, ще взема предвид с заплащанията в определени, на определени дати. В Франция кредитора и дебитора е, гледат на тази система с голямо подозрение. Защо е така? Защото смятат, че тя не отговаря на директивата за спасателните услуги. И а, ако не внимаваме, а, може да стане така, че всички а, банки, а, които а, а, трябва да получават пари, а, където а, трябва да постъпи, а, а, а, които, а, които трябва да плащат, ще се откажат пред, в състояние, че техните клиенти ще се откажат от услугата, масово, че се откажат от услугата. И, а, но това е един от първите подводни рифове, на които може да се натъкнем. Второ, а, а, искам да спомена а, забраната на комисионни а, за обменни плащания. Най-напред трябва да попитаме защо на определени пазари има подобна комисионни, на други пазари няма. Искам да посоча, че шесте страни, в които съществуват а, подобни комисионни представляват над 62% от тези плащания в Европа. А в другите страни, в които няма подобни комисионни, от ноември 2009 година, което влезе в сила директния дебет по СЕПА, не забелязахме някаква особена миграция към тези пазари. Тоест, необходимо да се посочи, че е, разплащателната система, която се изгражда в течение на много години, това е един деликатен организъм и не трябва да се променя брутално економическият модел, тъй като това нарушава равновесието на пазара. И е, смятам, че това, което госпожа Есая е, изложи, е, е много насърчително. И ние бихме искали да продължим диалога, за да може а, да се подобри текста, така че той да бъде а, добър за всички. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Това е чудесно. А, направо удивително. 7 минути и 3 секунди говорихте. И сега ще преминем към а, въпросите. Господин Актин. Господин Актин, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Имам няколко въпроса. След изказванията очертаха се много ясно няколко въпроса. Първо, многостранните междубанкови такси. Дали няма да бъде надхвърлена целта и съответно да се накърни принципа на пропорционално, защото паричните преводи струват пари. И това е въпросът ми към госпожа Фили. Няма нищо безплатно, дори няма и безплатен обед. Дори и за членовете на Европейския парламент. Така че, може би един добър вариант да се реши проблема с междубанковите такси, ще бъде подхода Дот Франк, който вече е възприят в САЩ. Чрез съответния законодателен акт, чието вносители са господата Дот и Франк, сенатори. Основата е реалния разход, реалната стойност. Ако има повече разходи, те трябва да бъдат доказани. Разбира се, в крайна сметка трябва да отчитаме винаги разходите, които са направени. Освен това, има въпрос към господин Астинг. Мисля, че че пазарът знае какво да очаква и какво да прави. Една единна дата внася повече възможности за планиране и ефективност на пазара включително и да се консолидира преходът от национални сметки към сметки в формат Иван, които са толкова разпространени в Белгия, Нидерландия и Люксембург. Госпожа Вигия каза, че това може да създаде проблеми и за други страни. Затова задам въпрос на господин Астинг. Какъв крайен срок той предвижда? Според него, какъв е реалистичният срок? Към госпожа Вандхъв. Както ние всички знаем, в Германия има електронна дебитна процедура. Äh, Това явление, разбира се, се отлича от процедурата за сметките в формат ИБАН. Въпросът ми е доколко ограничен трябва да бъде стриктния минимум и трябва ли да има някакви изключения, защото Германия е голяма част от европейския пазар и ако има такива големи изключения там, това ще противоречи на идеята за една общо европейска система за плащания. Така че това са моите въпроси, госпожо председател. Ja, аз съм много изненадан, че колегата Епинг познава толкова добре проблемите на Германия и просто ми отне въпросите, които исках аз да задам. Скъпа колега Люлинг, вие във всички случаи познавате тази проблематика. Е, сега, нека обаче да се спрем на въпросите, свързани с е, дебитирането. И тук е, бих искал да чуя от някои от докладчиците нещо във връзка с електронната процедура за дебитиране. И Освен това, искам да чуя дали ще има преференции за определени разплащателни модели, ако някои от другите модели се провалят в държави членки. Аз искам банките, искам да разбера банките, те искат да прилагат основно СЕПА процедурите. Това е ясно, обаче не може да бъде мерило за нещата. И за това въпросът е дали СЕПА няма да дефинира минимален стандарт, който да зададе Европа и освен това съществуващите структури могат ли да съществуват и в бъдеще. Знам, че става става дума за крайни данни, а не за е, слотбук. Аз, въпреки че имам някои бележки по ноутбук, е, това сме го дискутирали с е, господин комисаря години наред. Аз съм доста недоволен и по-скоро съм загрижен, че ако се определи крайна дата, редица банкови услуги ще изчезнат от пазара, защото не са предвидени в СЕПА. Това трябва да се разглежда като паралелност на системите, както за банковия, така и за потребителския сектор. Euh, Благодаря, госпожо председател. Искам да попитам госпожа Фили, която представлява потребителите, как ви разглеждате ролята на съвета по СЕПА? Как бихте искали да се подобри тази дейност? Защото вие казахте, че в момента дейността не е задоволителна. Какви подобрения бихте предложили, така че потребителите да могат да бъдат чути по-добре? Има няколко клаузи за защита на потребителите в този текст в проекто регламента. Доволни ли сте от тях? Може би има някакви други неща, които биха могли да бъдат подобрени, най-вече когато става дума за безопасността и сигурността на сделките, транзакциите. И последния въпрос. Как, какви кампании за информиране на потребителя и помощ от банките ви очаквате, когато ще предоставяме информация на потребителите? По какъв начин банковия сектор би могъл да помогне, за да стигне информация до потребителя за промените, които се изискват във връзка с плащанията по СЕПА. И също, господин Хаспек, ако вие бихте могли да отговорите също и на последния въпрос за ролята на банковия сектор и дали той е готов да подпомогне някакви информационни кампании. Ние всички знаем, че темата за банковите сметки е много деликатен въпрос за всички нас и всички искаме да знаем дали има някакви промени, ако има, какви са те и по какъв начин да получим информация, по какъв начин да даваме информация на потребителите към господин Халцинг. Искам да ви попитам следното. Слушах превода на фински, който е моя роден език. Дали вие искате да се заличи член 6 или аз нещо не съм ви разбрала? По какъв начин? или по-скоро по какви причини искате да заличите този текст и тогава по какъв начин ще създадете равнопоставеност между всички банки във всички различни страни, когато става дума за таксите за транзакция. Вие искате изцяло да заличите този текст в проекто регламента. Благодаря. Не виждам а, а, други желаящи да зададат въпроси. Щом а, няма. Ще дам а, думата а, на господин Харцинг, а, тъй като към него бяха зададени съвсем а, конкретни преки въпроси. След това ще дам възможност и на другите наши лектори да говорят по повдигнатите теми. А, а мога да дам и на, думата и на представителят на Европейската комисия. Но най-напред ще дам думата на господин Харцинг. А, ще спомена и нещо, което е свързано с презентацията на Анфили. От самото начало нашата позиция беше ясна. Ние винаги казвахме, че да, ние искаме да има единен крайен срок, на крайна Да, Затова ние изцяло приветстваме инициативата на ЕКОФИН, Европейския парламент, чрез която се възлага на Европейската комисия да излезе с предложение за крайен срок. Въпросът беше кой е съвършеният крайен срок. Ние смятаме, че трябва да има крайен срок, трябва да има крайен срок за цялата еврозона и трябва също много да сме внимателни по какъв начин да процедираме с държавите, които не са членки на еврозоната, особено тези, които в скоро време може би ще се присъединят към еврозоната. Така че ние разграничаваме в нашата позиция еврозоната и останалите пазари в държавите членки на Европейския съюз. Ние не заехме позиция по крайния срок, но може би трябва да напомня на онези, които са загрижени за това какво ние правим. Традиционно ние винаги сме заемали позицията, че ние работим по един модел, към който трябва в крайна сметка всички да бъдат готови и директивата за услугите по плащанията закъснява с две години. Затова самият диалог в парламента беше създаден и беше казано, казано през март 2009 година, че край на 2012 година трябва да бъде крайния срок. Сега вече е 2011 година и все още няма окончателна позиция за това какъв трябва да бъде крайния срок. Но ние виждаме, че в сегашното предложение се говори за два крайни срока – а ние сме срещу това да има два крайни срока. Ние искаме да има един окончателен крайен срок. Така че ако парламентът иска от нас да предоставим съвсем конкретно предложение, ние ще свикаме пленарно събрание на нашата организация и ще ви предложим край на срока. Сега по въпроса на докладчика, как да се управляват промените. И предложения на съвета по СЕПА. В моята реч аз мисля, че много ясно заявих, че ако, ако се дадат правомощия на комисията едностранно да променя регламента, това не е подходящ модел. Много внимателно и слуша господа Гертру Тумпел Гюлгарел, тя също говореше за това. Така че има няколко варианта ако промените са необходими. Нещо, което до сега не е част от насоките за изпълнение и правилата. Правилата са приложими само за тези, които управляват схемите, за участниците в схемите, но не и на потребителите техническите стандарти са също са приложими и за потребителите. И може би е разумно, ако в крайна сметка на форума между потребителите и заинтересованите страни ние постигнем съгласие да се обърна към Централната банка. И аз посочих, че член 22 на хартата или на устава на ЕЦБ дава възможност на евросистемата възможност да задава стандарти, но само при взаимоотношенията между банки. А тук имаше едно друго предложение, че може би трябва да помолим за съвет от съвета по СЕПА, където са председатели на банковите сдружения и също така и там са представени Сдружение на кооперативите, на малките и средни предприятия, на публична администрация. И, а, и ако те дадат официална препоръка, че тази част на техническите стандарти трябва да бъде приложена или не, т.е. какво ще стане, ако промени техническия стандарт? Не са само банките, които ще трябва да внесат промени, но също цялата публична администрация, всичките лица и организации, които отговарят за техническото осигуряване, всички технологични процеси ще трябва да се променят и за това е необходимо много стрикно управление. Говореше също за 8 седмичен срок за прякото дебитиране и че това трябва да бъде задължително. Ние смятаме, че потребителят трябва да има повече права отколкото сега се предвиждат в директивата по услугите за плащане. Ние имаме 8 седмичен период, в който потребителят без никакви въпроси да му се задават, може да си поиска парите обратно. Ако една фирма или публична администрация нарушава своите задължения в сферата на прякото дебитиране и из, изтегля пари от сметката на потребителя, ако това не е правилно, потребителя трябва да има право поне веднъж в годината да има право да си поиска парите обратно, дори и да са изтегли тези предложени 8 седмици. Също е времено да се прави задължително по закон, че всяко плащане трябва да подлежи на проверка, означава, че ще има една много скъпоструваща система за плащания в Европа, нещо, което не е необходимо, защото потребителят има право да си поиска парите обратно. Euh, Благодаря. Изключи си пак микрофона а, председателката, така че не чухме края на това, което започна да казва. Госпожа Фили, а, във връзка с първия въпрос, ясно е, че нищо не е безплатно. А, и аз а, а, не съм казала, че предвиждаме напълно безплатно а, като услуга. Но казахме, че таксите съществуват в 6 страни, т.е. има и други възможности, но потребителите вече плащат за тази услуга. А всяка година аз плащам една паушална сума за поддържането на моята банкова сметка. А, а съществуват също така и комисионните за междубанковите услуги и за всяка за всеки превод се от, поддържа една или друга такса, в зависимост от вида на услугите, в зависимост от това кой извършва. А, не е обязателно да поддържаме тази система, която се а, такси за всяка транзакция. Тя може да бъде премахната, но само и само при условие, че публичните власти а, могат да установят а, положението и а, да не се иска абсолютно нищо а, повече да се иска от, а, от потребителите. Само мифът остава и нищо друго. А, колкото до а, а, от, а, тегленията, не само а, а, потребителите имат полза от тях. Може да попитаме кой ще има полза от установяване на равновесие между онзи, който плаща и онзи, който получава. Не е нормално потребителят да плаща и то да плаща доста много за този тип банкова услуга. Колкото за роля на съветът на СЕПА – като организация на потребителите, заедно с всички други потребители, ние е, е, бяхме създадени по искане на потребителите, за да има една инстанция, където се срещат всички заинтересовани страни. Е, не бихме искали нашия съвет да, да играе ролята на арбитър, но беше получен отказ за това. И за нас трябва да кажа, че е важно да се а, помисли за някакъв друг организ, орган, който да решава техническите проблеми. Интересите на потребителите също трябва да се вземат предвид. Колкото до защитна клауза в рамките на проекто регламента. Тук е възможно също да се подобрят нещата, но всичко това, което се предвижда в текста, ние сме го обсъдили с съвета, Европейския съвет за поплащанията. И а, много се а, радваме, е, че нашите предложения бяха включени в проекто регламента. Има още неща, които могат да се подобрят. Примерно комисията, която потребителя трябва да плаща при отказ а, да се извърши плащането. Колкото а, до а, плащането или тегнането на определени суми, а, фиксирани суми по определени дати, не е имало от наша страна искане е, за правила, такива както се споменаха. Но в директивата за платежните услуги съществува текст, е, където се казва, че е, потребителят е защитен след като е дал заповед за директен дебит. ние като представители на потребителите е, сме винаги е, били за е, информационна кампания, такава кампания, каквато беше проведена преди въвеждането на еврото. Такава кампания трябва да бъде трябва да има и преди въвеждането, всеобщо въвеждане на СЕПА. И това трябва да направят публичните власти. не става дума само за информация, става дума и за необходимите информации, е, необходимите инструменти. както беше направено в Германия, така може би и другите трябва да се направят автоматични е, е, е методи за пре, пре, прехвърляне на старите смет, национални сметки в е, общите сметки с е, ИБАН които се използват по СЕПА. А нещо, което в Германия се оказа, дебитните карти, с които те плащат, са и много удобни и това е нещо, което потребителите не искат да изчезне. Благодаря. Merci beaucoup. Euh, Madame euh, Viguier. Благодаря. Сега госпожа Виге. Ще отговоря на въпроса за а, а, таксите, междубанковите такси. А, това е а, а, такса, която плаща директно потребителите, като винаги се изхожда от принципа, че а, този, който предоставя услугата, ще я фактурира нейната цена на потребителя. И това е една система абсолютно непрозрачна. Искам да напомна, че а, размера а, на тези плащания е, е публично известен. И това, което влиза в, в което се фактурира, а, влиза в сметката, но ние не знаем какво струва, примерно, едно плащане ликвидно, с налични пари? И а, как се сравняват, как, как, как, как могат да, какво а, струват различните видове плащания? Дали човек плаща с карта или плаща в налични пари, а, или пък а, а, с дебетна карта? при мифа имаме една, така пряка а, надплащане от страна, на, от страна на потребителя. Търговецът не знаеме как, как изчислява търговеца окончателната цена. И ако тези такси са прекалено високи, как можем да проверим от какво са съставени те? Примерно, какво струва а, едно плащане с чек. Нещата, разбира се, не са идентични в различните страни, в различните институции, при различните видове плащания. Но ако запазим а, тази система, това създава изкривяване на конкуренцията и смятам, че именно тези такси, а, а, междубанкови такси, създават а, изкривяване на конкуренцията между банките на дебитори и банките на кредитори. Защото тези, които получават превода, трябва да направят съответните инвестиции, за да могат да го направят. Тоест, необходима е система, която не дава възможност да се запознаем с информация. Става дума за хиляди европейски банки кредиторът е, са клиенти само на няколко големи банки, които специализират в финансиране финансовите операции на големи корпорации. Такава е, например, Citigroup. Значи, за да се е, забранят е, тези е, междубавови такси, трябва банката на дебитора да плаща тези разходи и когато тя ги плаща, това а, а, изкривява конкуренцията. А, а потребителят не иска да плаща повече. Ако се премахне тази система на компенсации, не ми е ясно как е, може да се финансира глобалната банкова система. Не значи ли това, че банката на дебитора ще трябва да финансира или да, да субсидира банката на кредитора? А, тук има представители на Генерална дирекция конкуренция, може би те ще могат да ви отговорят, но преди това искам да дам думата а, на а, госпожа Ван Хофер. Ще се спра само на два момента. Първо, във връзка с въпроса на господин Епинг и до някъде въпроса на господин Фербер. Аз мисля, че СЕПА е една истински европейска инициатива и идеята да има конкуренция на пазара. В момента има национални системи и правила. В някои страни имаме различни системи. Например, се говореше за системата в Германия – която силно се отличава от прякото дебитиране по СЕПА, но също така от прякото дебитиране в много други страни. Имаме също така кредитни трансфери в Германия, има много различни схеми. И разбира се, целта е преди всичко да се разбере какви схеми съществуват в различни държави, все още нямаме пълна прозрачност, но знаем, че има някои големи системи в Германия или в Италия, които работят малко по-различни от гледна точка на това по какъв начин потребителят извършва плащания. Вторият голям въпрос е как ще продължат да работят тези системи след преминаването към един стандарт за обработка и предоставяне на услугите. СЕП е стандарт. Това не означава, че потребителят, който ще използва, например, прякото дебитиране, ще получи един същи продукт от различни банки в Европа. Продуктите ще имат различни характеристики, различна цена, в зависимост от това дали го правите на хартия, чрез мобилния си телефон, чрез електронно банкиране, защото всичко това е в сферата на конкуренцията между банките, които обслужват потребителите. Що се отнася до обслужването на потребителите, това няма да бъде премахнато от пазара. Но също така означава, че имаме големи схеми, като тази в Германия, които трябва да бъдат проучени и по какъв начин те ще трябва да се променят. В, в, в момента в Германия има съчетание между пряко дебитиране между банките и е, събиране на данните от картата на потребителя, незадължително в съответствие с законодателството за защита защитата на личните данни. Така че има една много интересна хибридна система, която много добре работи в Германия, защото хората плащат по такъв начин, че няма нужда от гаранции по транзакции с карта. Това е много интересна схема, защото тя не разчита на карти, няма нито виза, нито MasterCard, това е едно пряко дебитиране, което е изцяло инициирано от търговеца. И търговеца поема риска за това дали потребителя ще плати или не. В други държави схемите са различни и мисля си, че в момента дейността, която тече в парламента и в съвета е посветена на това да се определи това какви схеми съществуват, кои са по-големи и те да имат по-дълъг период за преход – Парламентът предлага евентуално 2015 година за по-големите схеми, които съществуват съвместно с СЕПА. Съветът може би ще предложи още допълнителна година, така че ще има преходен период, но това не означава, че потребителят веднага ще се сблъска с влушаване на качеството на услугите от доставчиците и банките. Сега по съвета за себе. Мисля си, че това, което за отрасъла е сериозно предизвикателство е, че трябва да се хармонизира дейността, да създаде конкуренция между банките, защото в момента банките се крият зад паравана на националните схеми и системи. Ние имаме нужда от дейност по хармонизацията, но също така е необходимо публичния сектор да ни помогне. В момента има една програма за сътрудничество между публичния и частния сектор – за да може да се обедини отрасъл, защото тези дейности се извършват за да се засили конкуренцията. Банките не искат да намалят конкуренцията, не искат да взимат пари за сметка на потребителите. Става дума за по-голяма конкуренция и по-голямо сътрудничество между националните банки. За това трябва да разглеждаме нещата в един по-широк контекст на конкуренцията както и това въжи и за европейските правителства, и за европейското управление от една страна, и за потребителите банките от друга страна. Благодаря. Бяха повдигнати много въпроси за конкуренцията а, и госпожа Виге и от а, други. И тъй като сега за щастие това е госпожа Рита Везенбег от Генерална дирекция конкуренция, веднага ще й дам думата. Имате думата, госпожо. Ако ми позволите, аз бих искала да се спра на редица въпроси, всичките свързани с конкуренцията. Първо, тук се говореше за пропорционалността на проекта регламента. Комисията смята, че няма нарушаване на принципа за пропорционалност и че регулацията на междубанковите такси чрез този регламент е нещо необходимо и пропорционално. Нито комисията, нито правните и служби, нито пък правните служби на съвета не виждат никакъв проблем в това отношение. Причината за регулацията на междубанковите такси е, че обсъждането на тези многостранни междубанкови такси показва, че възражение срещу тези такси от гледна точка на конкуренцията е основна пречка на преминаването на банките към СЕПА. Това особено въжи за необходимостта от оценка възоснова на всеки конкретен случай, когато банките се оплакват, че няма яснота. И те се оплакват, че по този начин няма равнопоставеност и банките не могат да преминат към себе. От нашата генерална дирекция конкуренция ние като цяло смятаме, че разглеждането на отделни конкретни случаи и е добра идея, но също ние виждаме, че това е един сектор свързан в мрежа. И за да може пазарът да премине към новата европейска система, необходимо е да има достатъчен брой банки, които са преминали към новата система. За да се получи това, ние смятаме, че е по-добре в тези изключителни условия да регулираме това, което ние искаме да видим да се подчинява на правилата на конкуренция. Така че идеята е да препишем това, което проистича от оценката на конкуренцията в рамките на този регламент. Беше зададен и въпрос защо този регламент да обхваща двустранните и едностранните споразумения, защото според нормите за конкуренция обикновено тези договорености се разглеждат по-различно. Обаче член 6 точно за това е включен в законодателния подход с оглед на създаването на равнопоставеност. Ако и искаме да имаме равнопоставеност, трябва да бъдат разгледани всички видове междубанкови такси и да има единни условия. Сега, що се отнася до таксите за транзакции, вече няколко пъти бяха давани обяснения. Сигурно много ще ви отекча, ако повторя се същите съображения, обаче разликата, която правим в оценката за конкуренцията между скритите такси и таксите, които са възоснова на отделна сделка и колективните такси, които се налагат на определени сделки, ние смятаме, че скритите такси на отдел, за отделна сделка ние не виждаме, защо те трябва да бъдат налагани. Оправданието или обосновката за подобни такси са, че предприятията за комунални услуги имат интерес потребителя да плаща използвайки това ефективно средство за плащане и за това субсидират потребителя. Предприятия за комунални услуги могат сами да го направят, те могат да предоставят различни отстъпки, за да може потребителя да използва това много ефективно средство за плащане. И няма нужда банките да имат собствени субсидиращи механизми. Това се отнася до таксите на сделка. Що се отнася до другите такси, ние смятаме, че всички участници в системата за плащане могат да сключат споразумение, така че бремето за компенсиране на разходи в резултат от грешка на онази страна, която е допуснала грешката не е особено сложно да се поискат парите обратно, ако някой друг е направил грешка. Така че има смисъл при прякото дебитиране да има една колективна договореност по този въпрос. Още три въпроса бяха поставени от френските банки. Първо, те казват, че всички знаят какви са междубанковите такси. Те се публикуват. Днес опит показва, че това не е така. Банките не публикуват тези данни на своите сайтове. Може би някои банки публикуват, ние просто не сме видели. Но със сигурност те не са публично известни тези такси. И що се отнася до потребителя, ако аз имам договорено за пряко дебитиране, аз трябва да бъда известена за това, че съответното предприятие, например, за комунални услуги, поискало да направя плащане. Обикновено аз не знам това, т.е. това не е нещо, което е публично достояние. Сега за услугите на банките. Да, наистина някои банки имат бизнес модел, който силно зависи от междубанковите такси. И това е свързано с това, че това са обикновено банки, които работят на дребно но отново ще се позова на изключителната ситуация, когато банките обслужват само потребители. Обикновено има банки в Европа, които са банки за банкиране на дребно и също време те са банки и обслужващи компаниите. Има много малко мълцинство от банки, които разчитат на своите приходи във вид на скритите такси всеки път, когато потребителят извършва плащане. Разбира се, това е много лесен поток от приходи и банките много искат да го запазят, но много малък е делът на такива банки в много малък брой държави членки. И ние не смятаме, че бъдеща Европа, що се отнася до преките дебитни плащания, трябва да се определя от това незначително мълчество, което прилага точно този бизнес модел. Благодаря. Виждам, че госпожа а, а, Вигие не е съвсем съгласна. Говори пак председателката без да е включен микрофона, затова не може да преведа каквото казва. А, ако ви критикуват, разбира се, имате право да се защитите. Разрешавате ли ми сега да дам думата на мадам Вигие и на господин Харцинг, за да се защитят? А, не, не, не, няма да искам да се защитавам, но аз ви представих реалността. Ако разгледаме френския пазар, а това е пазара, който най-добре познавам, 20-те най-големи кредитори представляват 80% от това, което се взима от сметките на потребителите. Тоест, ако искаме равновесие, може да имаме положения. А, в някои случаи почти ще има равновесие. Но примерно в Кредия Агрикол имаме 39 регионални филиала, които са автономни и, нашето, и положението е много различно от една банка до друга. а, би, би трябвало всички банки да са длъжни да инвестират едно и също, едни и същи суми. банките, които нямат достатъчно кредитори, кредитори които обслужват главно клиенти, частни клиенти на дребно, когато се премахнат тези такси, ще бъдат в особено благоприятно положение. А, ако кредиторите предлагат рабат на своите клиенти, отстъпка, ако, сте, ако техните клиенти използват метода на плащане, който предпочитат, установявам, че във Франция, наместо да предлагат по-благоприятни условия, те ви налагат такса, ако решите да използвате друг метод на плащане. А това е, е забранено от директивата за финансовите услуги. И трябва да кажа, че е много трудно да се контролира кога а, кредиторът а, предлага отстъпки на своя клиент или пък а, му събира такса? Защото вие като потребител нямате избор. За да бъде ефикасна тази система, аз съм напълно съгласен да работим по новия модел, но трябва кредиторите да се съгласят да предлагат еднакви условия на всичките си клиенти и а, да се знае предварително цената на всеки метод на плащане, за да може потребителят да си избере какъв начин на плащане ще а, възприеме. Тоест, трябва да има прозрачност, казва председателката, господин Харцинг. Бих добавил още три неща. Първо, таксите основани върху транзакции са нещо, което се представя като добро за потребители. През ноември миналата година имаше едно изслушване и Генерална дирекция конкуренция посочи, че тези Извинете, че по-добре потребителя да има пряко дебитиране, но да няма такси основания на сделки. По, нова, по време на това същото изслушване, представителите на банките казаха, че те не искат да дават субси, субсидии. Аз не чух, това е вече втори момент, нито е една публична администрация да използва инструменти, за да се дават отстъпки на потребителя при използването на този инструмент. Освен това, доста съм изненаден, че прякото дебитиране възоснова на междубанкови такси основания на транзакции не е публичен. Има ангажимент има ясно поет ангажимент, който е в един вебсайт, ще ви дам адреса на този сайт. И последно, парламента трябва да помисли дали това е в интерес на потребителя, защото ние не говорим за банките. Дали е в интерес на потребителите от това, че част от разходите на банките се покрива от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 paraît que le Conseil est plus est meilleur que vous, ce qu'on vous a dit. Alors. Merci, merci, Madame euh, la Présidente. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че дебатът, който току-що чухме, ясно показва колко е сложен въпроса, който обсъждаме. Чухме представители на потребителите, представители на отрасъла, и а, а, а, имаше известно различие в това, което чухме преди 10 минути и след това от представителите на потребителите, така че е много трудно да се направят заключения. А, какви са всъщност становищата на различните участници в, в този дебат? Съществува обаче очевидно консенсус и това е насърчително. А, поради, относно необходимостта да имаме една, един срок, една дата. Е, защото е, е, начините могат да бъдат обсъждани, но необходимостта от регламент и необходимостта от определен срок, амбициозен срок бих казал, по този въпрос има консенсус. Една дата ли да имаме, един срок ли да имаме или два? Но основната цел на регламент, проекто регламент е да се определи този срок. Съгласно нас, паричните преводи са по-напред и затова ние сметнахме, че за да запазим динамиката, трябва една по-ранна дата да дадем на въвеждането на СЕПА за тези преводи. Особено като се има предвид, че националните органи трябва да направят усилие, за да извършат миграцията. за другите финансови инструменти това е по-трудно. Нещата не са така напреднали. И е, затова смятаме, че това трябва да стане около една година след приемането на регламента, което ще зададе една допълнителна динамика на е, е, въвеждането на проекта СЕПА. Допълнителна мерка, която бе спомената, мисля, от госпожа Есая, е въпроса за образованието. Очевидно в определени страни е абсолютно необходимо да се направят, положат усилия за информиране на обществеността. Трябва тази миграция да се ускори и тя ще стане по-бързо в страните, където има информационна кампания, както от банките, така и от страна на предприятията. Това са страните, в които всички потребители са участвали, са били съпричастни към въвеждането на проекта СЕПА – а страните, в които е- потребителите не са участвали в различните комисии, в различните обсъждания, процесът ще бъде по-труден. И един технически въпрос, няма да се разпростирам върху всичко, но да кажа нещо за съветът СЕПА. Консея, а, съветът на СЕПА е съвет, който има стратегическа задача. Той е, в него са представени на много високо равнище държавните органи и банковите институции и ние смятаме, че той трябва да има особено важна роля в създаването и актуализирането на технически норми, не изключваме процеса на консултация. Той няма да го направи този съвет без подобен процес. Но ние бихме искали на този съвет да се даде право да извършва техническата стандартизация, да приема норми. И да съветва както комисията, така и отрасъла а, относно тези стандарти и тяхната необходимост необходимостта от тяхната актуализация правомощията, които трябва да се делегират на комисията, делегираните правомощия на комисията трябва да бъдат да актуализира техническите норми, които не са от съществено значение за функциониране на системата. Това трябва да се делегира на комисията. И тези права могат да се делегират на комисията, която, чието решения ще могат да бъдат отменени от съвета на СЕПА. Искаме в този процес да запазим известна гъвкаво, за да може да усъвременяваме тези правила и да променяме анексът към регламента. не може да се отрече, че създаването на регламента беше в голяма степен вдъхновено от правилата, създадени от отрасъла в рамките на Европейският съвет за плащанията. Ние добавихме ограничен брой клаузи за да вдъхнем повече доверие на потребителя. Защото днес някои е, операции не са възможни в трансграничен план. А трябваше да се предвидат също така и защитни мерки за под да спечелим доверието, по-нататък да спечелим доверието на потребителя в предлаганият финансов продукт. Няма да се разпростирам повече, но беше казано, че в 70% от транзакциите в Европейския съюз съществуват такси върху транзакциите. Трябва да кажа, че не в 70%, в 30% от случаите се събират подобни такси. А, а, в Германия обема е много голям и там нямаме такси за междубанковите услуги, имаме такси за отказаните плащания. И това е, госпожо председател, всичко, което исках да кажа. Мисля, че съществува консенсус относно необходимостта за създаване на такъв регламент и определене на срок за влизане в сила на системата. Благодаря, господин Бовил. Знам, че въпросът е много сложен. Надявам се, че това изслушване беше и много интересно, и много полезно. То обогати всички ни. Благодаря на всички, които под, са подготвиха са подго... лекции и изнесаха лекции тук. Благодаря на всички участници в този дебат. Благодаря ви, приятна вечер. И сега, без всякакво отлагане, минаваме към четвъртата точка от нашия дневен ред. Това са кредитни споразумения, свързани с жилищни имоти. Si vous pouvez sortir en, sortir en silence, euh, Ce serait très agréable. Може ли да излизате по-тихо? Това ще бъде много мило. Euh, Дами и господа, нали знаете, може да излезете и без да се раз... без разговори, за да може ние пък да си продължим работата. Я, я a, я. Я pas месье. Alors, il y a M. Lorelone. Là-bas, il Sterks qui est, là. Et Guy Gold, Gold qui est là. Oui, oui. Bon, euh, chers collègues, donc je passe la parole. Колеги, давам думата на докладчика. Имаме и четирима докладчици в сянка, които са също тук. и Ще можем да проведем една добра полезна дискусия. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да направя някои бележки по темата. Това ще бъде едно първоначално обсъждане на темата и на законодателните актове по нея. Първо искам да се спра на подготвителните работи. Става дума за това, което е направено от момента, от който бях посочен за докладчик по тази тема. След това ще се спра на а, предходните аспекти, т.е. каква е рамката на тази инициатива. И трето, става дума, според мен, за това, че трябва да си помислим как бихме могли да регулираме тази инициатива на комисията. Първо искам да благодаря най-сърдечно на секретарията, на нашите сътрудници за чудесната работа при подготовката на тази тема. Ние се срещахме редовно, също с докладчиците в Сянка, за да организираме работата. Освен това проведохме семинар на 26 януари. Имаше и три работни заседания съвместно с комисията през декември и през януари. На 19 януари беше последното, на което присъства и комисар Барние. Там обсъдихме детайлите, а това, което днес ще обсъждаме, също се позовава на това заседание. Имахме и срещи с различни групи по интереси и заинтересувани лица. Аз обобщих цялата информация и сега ние изготвяме графика, за да бъде обсъден целият документ. Дискусията ще бъде много комплексна. Сега искам да посоча нещо във връзка с проекта. В секретарията беше изготвено изследване във връзка с правомощията, т.е. то беше възложено, за да може да има съответни изходни данни. Аз искам да посоча, че това, което имаме пред себе си е плод на един ангажиран труд и много амбициозен труд, в който ние участвахме 100%. Сега мога да посоча, че инициативата се отнася до договори за кредитиране на жилищни имоти, т.е. договори за жилищно кредитиране и няма припокриване тук, но отговорното предоставяне на кредити във времена на криза, каквато имахме на пазара за недвижими имоти, е нещо много важно. Финансовата криза, естествено, надхвърли далече рамките на кризата на пазара за недвижими имоти. Това е доказано в няколкото изследвания, които бяха проведени междувременно. Също през 2009 година имаше такова изследване в Обединеното кралство, но както казах, е, предвид кризата трябва да се разглеждат много важни неща финансовия сектор и услугите. И второ, общата задлъжнялост, не само в сферата на недвижимите имоти. Имаше все по-големи играчи в системата и в системата също се натрупваха все повече дългове. Председателят на комисията, който възложи изследване за причините на кризата в САЩ, установи същото. Тоест става дума не само за криза в сферата на недвижимите имоти. Не, това не е единствения проблем. В момента се обсъжда стопанското управление. Комисията представи пакета и в два сектора се споменават дълговете на частни лица. Първо, как изглеждат нещата с е, пакта за стабилност и растеж и е, задлъжнялостта на частни лица и как изглежда също е, макроекономическата сфера. Е, един от факторите за кризата са дълговете в частния сектор. Задлъжнялостта на частни лица е важен елемент и за разлика от публичната задлъжнялост, ние тук нямаме индикатори, които да ни посочат кои са граничните стойности, къде трябва да се търсят определените е, ключови показатели, за да можем да кажем е, как дългосрочно ще развива економиката. През октомври миналата година Получихме първите доклади от комисията КРИС. Става дума за това, че една от големите въздействия на кризата се състоеше в това, че задлъжнялостта беше много висока. И, както казах, тази висока задлъжнялост не се наблюдава само в сектора на недвижимите имоти. Става дума и за потребителски кредити тук – за да посоча пример от Испания, където съм добре запознат с ситуацията, ще кажа следното. Не платени кредити 2,5%. 5% при кредитите като цяло, 2,5% не върнати кредити за недвижими имоти, а при строителните фирми 10% не върнати кредити което означава, че проблем представляват не потребителите като такива, не е, потребителските кредити за недвижими имоти, а е, проблемите са другаде. Това са всъщност е, нещата, които ние трябва да докажем. Тук има нещо ново. Базълската комисия още през 2001 година представи доклад е, по тази тема. Ставаше дума за институциите с висока степен на задлъжнялост. Европейски и международни институции направиха е, още през 2000-та година предложения, които засягаха държавния дълг, държавната задлъжнялост. Обаче това е нещо друго. Задлъжнялостта в частния сектор, там трябва да имаме ясна инициатива, която да приложим и трябва да имаме разпоредби, които са приложими към частните недвижими имоти. През ноември 2010 година аз написах писмо на комисар Барние, в което изложих, че по наше мнение тук трябва да се включат и други аспекти. След това имахме заседание с Бърние. Е, вследствие на това беше започната инициативата. Бърния винаги изтъкваше, че секторът на недвижимите имоти е много важен, както и сектора на финансовите услуги, но това трябва да бъде е, една първа стъпка към решаване на проблемите. С е, председателите на комисии ние изпратихме други писма, знаете е, кои са тези писма. В тях се твърдеше, че първата стъпка е създаване на кохерентна европейска стратегия там се посочваше какви са трудностите при предоставяне на кредити на практика и че нито е, дънакоплаците, нито вложителите получават някаква полза и помощ от това. Друго, което беше дискутирано, беше е, свръхзадлъжналостта при някои институции. Тук всъщност не става дума за проблемите при Responsible Lending and Borrowing. Още веднъж искам да повторя. Но когато говорим за е, правила в сектора на недвижимите имоти е много важно да наистина да има такива правила, защото 68% от гражданите в Европа притежават собственост, която е ипотекирана. Това, впрочем, е 50% от брутния вътрешен продукт и 12 000 евро дълг на глава от населението. Това е много висока цифра. За да се пояснят насоките, в които искаме да действаме, трябва да разгледаме три принципа и пет насоки. Аз предлагам тези три принципа и те са следните – Ние смятаме, че не става дума за едина уредба по отношение на продуктите. Това, което искаме е укрепване на европейската финансова система, искаме иновации, искаме многообразие. Смятаме, че не съществува една единствена система, която да обслужва всичко. По тази причина ние не трябва да вървим към хармонизиране на продуктите. Второ, не смятаме също, че правните принципи или системи, които съществуват в държавите членки, трябва да бъдат променени защото те са възникнали като реакция на пазарите и на конкретните проблеми, които са възниквали с течение на годините. Тук не трябва да се намесваме и да търсим решението в промяна на националните законодателства на държавите членки. Това, за което става дума е ние да се опитаме да а, решим проблемите, а да не създаваме допълнителни проблеми, като се намесва в законодателството на държавите членки. То трябва да запази традициите на които се основава. Това беше вторият принцип. Третият принцип е следният. И тук веднага искам да поясня следното. Ние не искаме тук да имаме продължение на това, което имахме до сега. Не бизнес as usual. Ние трябва да си помислим какво до сега е прието в сферата на кредитирането и смятаме, че тук трябва да се създаде кохерентност, трябва да имаме прогресивен подход, обаче това не означава да се поставя под въпрос направеното до сега. Това са основните критерии и вече на тяхна основа как трябва да се действа. Според мен това трябва да се направи последния начин. Има пет насоки, които искам да разясня в случая. И ако искате, аз мога още веднъж да поясня, кои са сферите, в които тези пет теми е, ще бъдат приложени. Първо, е, нека да разгледаме насоките и принципите. Има бяла книга от 2007 година, където се посочва, че са ни необходими ефективни и конкурентоспособни пазари. През 70-те години се твърдеше вътрешен пазар, свободни услуги, свобода на установяване, основни свободи. Това беше основната задача тогава. През 80-те години вътрешния пазар беше факт и трябваше да се погрижим да имаме минимална хармонизация, за да може той да, хармони... да функционира и освен това ние трябваше да се погрижим да минимизираме конфликтите, за да може вътрешния пазар да функционира. С единната валута, която беше въведена, капитала трябваше да бъде финансиран добре и да позволява растеж. Това е економическата логика, която се крие за тези принципи. Трябва да се създават стойности и ефективност в европейската економика. Бялата книга пледира за подобряване на конкуренцията и за повишаване на ефективността. Това е наша задача и трябва да го направим. Второ, аз погледнах много внимателно какво е написано в доклада от изследването в Обединеното кралство. Там се прави проучване на недвижимостите, на пазара за недвижими имоти и има някои важни заключения. Трябва да се вземе предвид как да се действа при неотговорно предоставяне на кредити от страна на банки, също така как трябва да се действа при обявяване на несъстоятелност, също така как трябва да се действа при пикове в економическите цикли, т.е. в най-низката, най-високата им пикова точка, така че да е, имаме стабилност и да нямаме много големи отклонения и колебания. Смятам, че ние трябва да защитаваме потребителите и техните домакинства, трябва да разполагаме с съответни средства за укрепване на европейската економика, трябва да имаме финансови мрежи. Да, това всичко е желателно, но същевременно трябва да избягваме такива финансови балони, като в миналото, които могат да е, разгърнат такава разрушителна сила. По тази причина ние трябва да изпращаме ясни сигнали и да долавяме такива сигнали, за да избягваме кризи като тази. Това се отнася както за задлъжналостта в публичния, така и в частния сектор. И още нещо искам да кажа, което според мен е много важно. То е споменато в Бялата книга, в доклада на Търнър също. Става дума за заключенията от срещата на Г20. Там има две основни неща. Става дума за възможностите за регулиране и за избягване на дефицити и недостатъци, но също така и за повече гъвкавост и повече прозрачност. Това според мен е важно. Гъвкавост за мен е означава наистина да се погрежим, да отчетем потребностите на домакинствата, на фирмите и на гражданите. Е, това всъщност е извода, е, който може да се направи, ако ние наистина желаем да изпълним нашите изисквания, проистичащи от изискванията на среща на върха на Г-20. И още нещо, което до сега не е разглеждано в достатъчна степен. В е, някои случаи дори нищо не се споменава за тази тематика. Става дума за реформа, която тече паралелно с новата система в Европа, за надзор на банките и финансовите институции. Ние имаме тази нова система за надзор и след като тя е въведена, ние трябва да си помислим как тя да бъде използвана при проблеми, свързани с неотговорно предоставяне на кредити. Какво трябва да бъде изискването към този нов орган? Е, това са все неща, които трябва да вървят паралелно, трябва да осигуряват кохерентност в рамките на един прогресивен процес. Ние не можем да изоставяме вече възприети принципи, не можем с едната ръка да градим, а с другата да събаряме. И още нещо. Това, което е особено важно за европейския пазар на недвижими имоти е създаване на доверие. Нашата реформа трябва да се погрижи за това европейските пазари на недвижими имоти да бъдат солидни пазари, които се ползват с доверието на европейските граждани, но също така и на инвеститорите, които търсят там своите шансове. Европейският съюз трябва да намери съответния подход в глобалната финансова система. Това е което исках да кажа. Благодаря. Бяха няколко теми, които засегнах в изказването си и е, очаквам вашата реакция. Благодаря. Благодаря. А, вие бяхте много ясен. Имаме четирима докладчите в сянка, които и четиримата присъстват. И бих искала да има възможност да дам дума на всички, за това веднага пристъпвам към това. Ще дам думата на господин Фредо Палоне, ако обичате не повече от 5 минути. Благодаря госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Аз много внимателно слушах колегата Санчес. Ние сме се срещали с него и сме обменяли мнения по тези теми и трябва да посоча, че работим с него в много добро сътрудничество. Можем да продължим този път, за да приемем резолюция, която да бъде прията и подкрепена от всички. Подкрепяме и писмото на Състанчен Бул – това писмо беше изготвено заедно с колегата Санчес Преседо и мисля, че основната причина, поради която ние подкрепяме писмото, е, е един важен пасаж в него. Там се посочва, че повечето случаи на несъстоятелност заедно с фондове за недвижими имоти, т.е. те се разглеждат заедно с фондовете за недвижими имоти. И тук има определено предложение. Важно е да се вземе решение, с което да бъдат съгласни всички. Знаете, че една от причините за кризата е балонът с недвижимите имоти. И а не толкова несъстоятелността на потребителите. Точно обратното. Проблемът не трябва да се забравя. Кризата избухна в САЩ, а ние усетихме нейното въздействие. Ако искаме да гарантираме защита на потребителите и ако искаме да създадем прозрачност по отношение на процедурите, които се въвеждат, мога да кажа, че е, във всички случаи аз бих се съгласил с подобно решение. Ние трябва да изпълним изискванията на гражданите, трябва да действаме предпазливо. Регулирането със сигурност е правилно, обаче имаме и свободен пазар от друга страна и не искаме да имаме е, действия в обратната посока, защото не искаме свръхрегулация, не искаме да регулираме до последния детайл тъй като всичко зависи от е, етичните представи на отделни лица. Ние не бива да ограничаваме силно свободата на банките и финансовите институции с цел защита на потребителите. потребителите винаги е, и много често действат субективно, Добре е да имаме регулиране в тяхна полза, добре е те да бъдат е, поставени на преден план, обаче е, трябва да бъдат създадени и най-добрите условия за това, за да могат потребителите да ползват услугите на фондове и в крайна сметка да бъде осигурена най-голяма прозрачност и за двете страни. Важно е да си помислим за тези концепции. Знаете, че имаше критики и мисля, че не можем да предложим нещо без да обменим мнения с докладчика и с докладчиците в сянка. преддоговорна информация. Това също е проблем. Там има трудности, с които трябва да се справим. Ако предвидим уредба за отделните страни, тогава трябва да се вземе предвид и това, което посочва комисията или има друго решение да хармонизираме всичко в Европа, защото в момента е така, че държавите членки имат е, много голяма е, свобода на е, преценка, на собствена преценка и ако ние не е, предприемем необходимите действия, много от нещата, които предложи господин Санчес, няма да могат да бъдат изпълнени. Още повече, е, като се има предвид целта на неговото предложение. Трябва да се вземат предвид е, и някои лични аспекти, Скъпи колега Санчес, преддоговорната информация трябва да бъде съобразена с индивидуалните условия, т.е. с отделния индивид. Обаче как всъщност може да се направи това? Трябва да бъдат въведени съответни правила и трябва да си помислим и какво е предназначението и смисъла на кредитите – тук са важни не само качествата на длъжника, т.е. ситуацията на длъжника, важни са и други фактори, като например стойност на недвижимия имот, суми, които могат да бъдат вложени, също така цялата проблематика на хипотеките, които са особено важни за младите хора, които и имат гъвкави условия на заетост. И трето, гаранциите. Кой може да гарантира при хипотека? Техните родители, например, биха могли да направят това. След това, член 8. Той е с технически характер. Ако ние предоставим на правителствата такава възможност, няма да имаме възможност за хармонизация. Имаме и банкова система. А в банковата система знаете, че всяка банка има отделна философия. Някои се базират на принципа на спестяванията, други банки действат съгласно други принципи, така че е много важно да продължим да се срещаме, за да изчистим в детайл тези въпроси. Аз обаче съм убеден, че ще намерим добри решения, които са приемливи за всички. Е, het is natuurlijk een interessante Eh, het is natuurlijk een interessante discussie om. Разбира eh, се, това обсъждане е много интересно, което ни позволява да видим откъде е започнала кризата и да установим дали можем да противодействаме с регламента на последиците на кризата. Може би в някои държави има отделни проблеми с, с ипотечните заеми и също така недвижимите имоти са изгубили от своята стойност, а също времено техните собственици трябва да изплащат ипотечни кредити, но мисля си, че това не е генерален проблем в Европейския съюз в сравнение с САЩ. Разбира се, има някои държави членки, в които положението е по-сериозно. Така или иначе, това не означава, че не трябва да се занимаваме с този проблем. Трябва да работим върху него. Затова комисията внесе своето предложение – и това приложение ще бъде много важно за вътрешния пазар и за укрепване на този вид кредитиране. Така че това е първата ни задача. Разбира се, може да бъдат предприяти инициативи в други сфери. И комисията може да излезе с други предложения на един по-късен етап. Има други директиви в други сфери и ние трябва да гарантираме това, че няма припокриване и дублиране. Мисля, че основните принципи трябва да бъдат свързани с гъвкавостта. Не може да има система, която да пречи на новаторството и разбира се на прозрачността. И не само за кредиторите, но също така и за онези, които взимат заеми. И двете страни трябва да са наясно с това, какво се очаква от тях, необходимо е да има някои условия, отнасящи се до качеството и тези условия трябва да бъдат условия за всички участващи страни. Трябва да имаме една система, която да позволява на потребителя лесно да сравнява какво му се предлага. И не само в страната или региона, където живее това лице, но и извън тази страна. Необходимо е потребителят да знае какво му се предлага и да може да има доверие в това, което му се предлага. Трябва да имаме някакъв въпросник, който да позволява да се установи кредитоспособността и оценката на кредитоспособността е първият, най-важен критерий, но не и единственият, защото иначе ще се поставя под съмнение доколко са компетентни у нези, които предоставят заемите. Трябва да отворим вратата за нези, които имат експертните познания, да имат възможност да оценят качеството на заема. Мисля, че трябва да сме внимателни и да не създадем законодателство, което да позволява заемите да са прекалено сложни, защото точно това ще доведе до кредитна криза и хората ще имат затруднения при вземане на кредити. Ако някой млад човек иска да вземе заем, в момента те може да не са особено богати, но все пак се очаква, че те с времето ще стават по-състоятелни. И ако кредиторът не може заради законодателството да поема рискове, това ще доведе до много отрицателни последици. Трябва да дадем възможност на пазара да оперира, да функционира, защото ако няма има, да има възможност за поема на и няма да се подобри ситуацията. Благодаря, господин Гиколт. Госпожо председател, уважаеми колеги, първо, ние приветстваме тази директива за договорите за жилищното кредитиране. До сега имахме директива за потребителите, която обаче не включваше кредити за жилищно кредитиране. И като погледнем кризата и нейните въздействия, мога да посоча, че една от е, най-големите причини за тази криза беше точно тази балона на жилищния пазар. И тук е, ние трябва да съчетаваме в еднаква степен целите на публичния сектор и на частния сектор. Е, целите на публичния сектор включват запазване на стабилността на системата и когато много много кредити се отпускат по един и същ е, момент, особено когато имаме променливи лихвени ставки, може да доведе до макроекономически проблеми, които в крайна сметка ще се отразят върху много кредитополучатели и ще ги тласнат в много тежка криза, както стана. От друга страна обаче, трябва да имаме предвид хората да получават достъп до кредитиране и този достъп до кредитиране да не бъде ненужно утежняван, като същевременно да се отпускат кредити защити, така че да се гарантира максимална защита на потребителите и хората да имат достъп до добри кредити, а не да бъдат въвеждани в заблуждение и да вземат лоши кредити. Точно тук в сферата на рекламата трябва да се създадат общи стандарти и е радостен факта, че това е включено в член 8 и ние установяваме, че при променливи лихвени ставки има добри и лоши сценарии за потребителите потребителските кредити. Е, и по този начин се гарантира потребителите да знаят е, какво се случва при лоши и при добрия сценарий, когато се покачват ликвите. Второ, преддоговорната информация, която е уредена като задължителна в член 9, там трябва да имаме добро е, количество важна информация, която да се предоставя. Освен това, има и някои неща, които са включени и които не са били уредени до сега а именно, че в бъдеще кредитодателите трябва да бъдат е, е, информирани какво се случва, когато имаме отчуждаване на кредити и когато има променливи лихвени ставки. Там също трябва да се предоставя информация какво може да се случи при различни сценарии. Всичко това трябва да бъде включено в преддоговорната уредба и преддоговорната информация. Освен това, кредитополучителите трябва да имат възможност да получават обвързващ оферта. Освен това, според нас при изчисляването на ефективната годишна лихва трябва да се има предвид, че когато има различни лихвени ставки за този период, това трябва да бъде представено по прозрачен начин, иначе разпоредбата на член 12 ще създаде неправилна представа и впечатление за лихвеното ниво, което се очаква. Друга сфера, която според нас е важна, е да има размери размери на лихвите, от които нататък се приема наличие на лихварство. И те в различните страни са съответно уредени, т.е. трябва да има гранични е, стойности, максимуми на лихвените ставки, от които нагоре се приема лихварство ние не трябва да забравяме, че дългосрочните кредитни договори са много важни за стабилността на системата и по тази причина трябва да внимаваме на нито едно място да не се оказва неблагоприятно въздействие върху дългосрочните кредитни отношения в полза на краткосрочните кредити. Трябва да се даде превес на дългосрочните кредити, за да се ограничават такива периоди, в които по определени причини не се предоставят кредити. И сега един въпрос. Какво се случва, когато се предоставят кредити на база базата на недостатъчни е, гаранции. Ние виждаме, че са давани кредити е, 100% е, от е, базисната стойност и по този начин се тласкат потребителите към срок Това трябва да се избягва в бъдеще. Освен това, в страните засегнати от кризата, ние установяваме, че има много потребители, които практически са в ситуация на свръхзадлъжнялост и тук трябва да а, е, а, укрепим правата на потребителите за вземане на кредити за погасяване на дългове. И накрая един много важен въпрос. В много страни беше възможно предоставяне на кредити в чужда валута, което доведе до там, че реалните разходи по обслужване на кредита нараснаха. И за тази цел трябва да има минимални информационни права, за да се попречи тласкането на много потребители към несъстоятелност. Ние имаме голяма отговорност за економическата стабилност, са също така и за индивидуалните права на потребителите. Радвам се на сътрудничеството с докладчика и докладчиците в Сянка и се надявам, че ще успеем да направим нещо добро за стабилността на европейския вътрешен пазар и защитата на потребителите. А, а, а, и сега ще преминем към днешния дебат, но това ще бъде след последният докладчик в Сянка. Благодаря. Госпожо председател, искам веднага да посоча, че нашият докладчик е свършил една чудесна работа. Работи Работила е добре с докладчиците в Сянка и също така приветствам неговата инициатива с писмото до Барозо. Аз получих впечатление, че той много добре познава тази материя, знае как трябва да се действа, как е, трябва да се обхващат детайлите това не може да се каже за предложението на комисията. То е много ограничително и аз наистина Мога да се съглася по тази точка в писмото на докладчика. Става дума за мерки, предложени от комисията, които са повърхности, съдържат също и недетални коментари. Ние трябва да бъдем малко по-смели. Трябва да разглеждаме въпросите в дълбочина. Естествено, ролята на финансовата система и на банките е много важна. Но когато става дума за потребности от страна на обществото, не е допустимо да се допускат спекулации. И сега съвсем накратко. Има и други важни доклади, които идват от САЩ, например, или от Обединеното кралство. Там видяхме, че има доста раздут финансов сектор, който се разви е, с е, годините преди. Той не изглеждаше така и е, вече не може да се покрият потребностите на социалната държава. Дори основните, като например е, най-обикновени потребителски кредити. Защо? Защото е, много голям натиск се оказва върху доходите на населението по тази причина възникнаха спекулациите, е, жаждата за печалба и е, също така рисковете се увеличиха. Пазарът се опитва да предлага иновативни продукти и как това доведе до голяма степен до е, балона с недвижимите имоти и кризата. Иновативни продукти бяха предложени, след което се предлагаха кредити, имаше срив на банките и държавата след това трябваше да спаси тези банки. Аз смятам, че ни е необходим добър надзор на банковия сектор, но е, това само не е достатъчно. Трябва да се предвидят и други опции. Нямаме достатъчно време, може би в по-късен момент ще говоря за тези неща, но сега искам само да посоча, че трябва да се въведе институцията на кредитния посредник. Това обаче е, е свързано с много проблеми и рискове. Ще спра до тук, защото Виждам, че в залата се движат много хора. Смятам, че в бъдеще ще имаме възможност да обсъждаме тези въпроси подробно. И така, председателката на комисията е вече тук. Само искам да кажа, докладът а, е, е, има следния график. 24 май срок за внасене е, на док, проекто доклада, 9 юни а, а, изменение. Ще гласуваме на 12 юли в комисия, а на пленарно, на пленарно задание през октомври.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 Моля всички да проверят дали картите за гласуване са при тях, да направим едно пробно гласуване. Моля онези, които влизат и излизат, да го правят тихо. Сега правим едно пробно гласуване, само за проверка. Моля, натиснете някое копче. So far we've got 33 members. Имаме 33 членове на комисията, които имат карти със себе си. 36, 37. Има ли още? Така, някакъв напредък. Да, 39. Така, увеличава се бройката. Right, 39 members. И така, 39 са присъстващите. Моля, натиснете копчетата си, независимо кое е копче. 39. Все още един не е натисна копчето, защото окончателната цифра е 40. А, виждам, че един отсъства. Надявам се, че той ще се появи в някакъв момент. Добре, благодаря ви. И така, 303 са доволни от живота, трима са недоволни, един не знае. Добре, вече започваме с доклада на Оле Шмидт по схемите за компенсиране на вложителите. Компромисно изменение F. Госпожа Берес? И докладчика иска думата. Кой иска пръв да се изкаже? Оле? Добре, Първанш. Благодаря, госпожо председател. Искам просто да кажа, че в списъка за гласуване ми се струва, че трябва да поискаме 156-то и 76-то изменение да бъдат оттеглени. 156-то и 76-то. Внесени са от господин Залба. А, гласувахме за тях, но но тук има известно лицемерие, според мен. Тъй като по наше искане те не бяха а, оттеглени. Внесъл ги е господин Залбе. И затова, а, ако гледаме логиката на списъка за гласуване, измененията на докладчика, по най-малкото те би трябвало да бъдат представени първо. Говоря за 48 63-то, там идват неговите предложения за изменения, идват първо. А тези, които не са оттеглени, са представени преди измененията, които представят докладчика. Бих искал да, те да бъдат или оттеглени, или най-малкото да се обърне реда на гласуването най-напред да, бода, да, да бъдат а, първо измерят на докладчика и след това 76 и 156. Сега докладчика има думата, освен ако докладчика не иска първо да изслуша господин Балц. Добре. Благодаря, госпожо председател. Ние няма да отеглим измененията, най-вече поради факта, че става дума за идентични изменения с други колеги. За това, за мен всичко това е малко е, така движение в тъмното и затова ние няма да оттеглим измененията. Оле, благодаря, госпожо председател. Аз бих искал да благодаря на всички докладчици в Сянка за много добре свършената работа, достойно свършената работа. Смятам, че постигнахме много добри компромиси. Разбира се, това се дължи на факта, че ние смятаме, че трябва да има първо четене. И унгарското председателство може да предложи цялото досие за схемите за гарантиране на депозитите и други до лятната вакансия. За това съм много благодарен за помощта, която получих от докладчиците сянка от колегите от секретарята и от секретарята на АЛДЕ, от две дами, които се казват Клер, в секретарията на комисия и в секретарията на АЛДЕ. Много се радвам, че постигнахме тези компромиси. Има предложение от госпожа Берез. Тя го постави на последното ни заседание. Аз мисля, че комисията е тази, която трябва да реши. За мен ситуацията е малко неудобна. Измененията, които бяха предложени, всъщност са перифразирани. И тези изменения са абсолютно същите каквито са и моите изменения. <laughs> Uh, Госпожо председател, аз не съм бил председател, за съжаление, в този парламент. И списъката за гласуване не е нещо, по което аз взимам решение. Затова аз казах, че с готовност ще изслушам всички вас и най-вече госпожа председателя за това как да изглежда списъка за гласуване и бих искал специално на вас да благодаря за доброто сътрудничество. И Удо и Свен поискаха думата. Благодаря, Шарон. Перванс Береш посочи едно обстоятелство, по което ние не можем да минем към дневния ред. Аз искам да я подкрепя защото в действителност има малко причини, защо не би трябвало да гласуваме по Оле Шмидт, който като докладчик и колега, както обикновено, наистина е извършил една солидна работа. Аз искам, между другото, да напомня, че е, ние, координаторите, говорихме за неща, които са много важни за тази комисия. Тези разговори все още не са приключили. Освен това искам да припомня необходимостта от продължаването на тези разговори. Well, първо, благодаря на колегите и благодаря на Оле за доброто сътрудничество. Имахме много добро обсъждане. Много жалко и дори шокиращо е това, че първо имахме среща с колегата Залбе, който беше докладчик Сянка от НП и след това една седмица установихме, че той не отклони предложението да внесе изменение, за което му бяха обещани пари. Сега това изменение е отеглено, но за мен реалният проблем не е дали ние ще гласуваме първо за това изменение или за друго. Аз предлагам, аз предпочитам първо да гласуваме за измененията на Оле, но това не е реалният проблем. Реалният проблем, че в съпоставими случаи двама души напуснаха парламента, а един беше изключен от групата на социалистите. Господин Залбе продължава да бъде член на НП, въпреки че по испанското законодателство е правонарушение да не се откажат пари. И затова ние трябва да поемем последиците от този случай. И затова съм много загрижен и не е проблемът в гласуването. По-скоро проблемите, които има парламента, са други. Не би трябвало да имаме един пълноценен, пълноправен дебат по този въпрос, но господин Мендес да ви го поиска думата. Госпожо председател, това, което каза Гиголд, според мен е правилно. Вестникът, е, в който беше изложен случая, посочи, че това наистина не е точно така. Аз мисля, че не трябва да се заблуждават хората. Благодаря ви. Трябва да кажа, че съм съгласна, че нищо не е доказано и не трябва да изпреварваме събитията защото очевидно ще се очаква разследване както от парламента, така и от компетентните органи в Испания. Но когато четох доклад, определено имах някои въпроси към тълкуването на това, което се казва, но забелязах, че във всички случаи е оправдано, че господин Залба ще потърси помощ или от своята политическа група, или от испанското законодателство относно това какво е било допустимо. Затова не би трябвало да привързваме с заключенията, трябва да изчакваме заключенията на едно надлежно извършено разследване. Предлагам да процедираме с списка за гласуване, така както е подготвен. Не, перванш, няма да ви дам думата отново. Why don't you wait until the защо да не изчакате, когато председателят свърши да говори? В момента председателят говори и не ви давам думата. Ние се придържаме към реда. Вие имате възможност да гласувате против. В много случаи изменените на докладчика са на второ място, за да могат други хора да имат възможност да бъде гласувано по техните изменения до известна степен и съгласихме с вашите възгледи и вие може да гласувате колкото и странно да бъде вашето гласуване. И така. Започваме с компромис F. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 60. Перваш Бера, Това е нейно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Едно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Две. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля си, че се отхвърля, но нека да проверим по електронен път.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 Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 65. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66 отпада. Изменение 14. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Така 66 отпада. 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 71. Обхванато от компромис В. 72. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, нека да проверим. 72. Всички ли са гласували? Отхвърля се. Right, amendment. It's all because Werner's not here. Um... Това е защото един човек липсва. 16 и 73, кой е за? Против, въздържали се. Приема се. 74 обхванато, другом промисъл. 17 75, кой е за? против, въздържали се, приема се. 18 е оттеглен. 76. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Нека да проверим по електронен път. 76. That's carried. Приема се. Компромис Б. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис С, кой е за, против, въздържали се, приема се. 22, кой е за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д, само за секунда да проверя дали няма устни изменения. И така, компромис Т. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Е. На страница 16. В моя списък това е страница 16. И така, компромис е. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Um, Страници, страница. А така. изменение 35, още не съм го намерила. Right, okay, page 22, amendment 35. Страница 22, изменение 35, за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път изменение 10 на Комисията по правни въпроси. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. 150 обхванато. 36. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Изменение 11 на Комисията по правни въпроси. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. Приема се. Изменение 12. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 13 за. Против? Въздържали се? Приема се. 151. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 с устно изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 152 и 153. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 308 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, приема се. 309 за, против. А, извинете, отпада.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 Компромис хаш за против въздържали се. Приема се. Изменение 56 е следващото. 57. Изменение 57. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 58. Квантов. 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме за целият текст измененията. Електронно гласуване, моля. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 35 за, 5 въздържали се, няма против. Само още секунда. Гласуване по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Хората изчезват. 304 за, 4 въздържали се. И това е защото някои напуснаха и така поздравление за докладчика.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 Okay, excitement over. И така, а, край на а, интересната част. Роберт, ако си готов, а, сега минаваме към шеста точка от дневния ред. А, енергиен пазар, цялостност и прозрачност. Роберт, имаш думата. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги предложението за регламент, регламент по отношение на целостта и прозрачността на енергийния пазар е според мен абсолютно необходим този регламент. Знаете, че сега навсякъде, където има паре, пазар, винаги съществува този, опасността този пазар да се използва от тези, които имат вътрешна информация. И затова комисията сметна, че е необходима мерка да се а, приеме подобен регламент, хем да се намали цената на газа за а, потребителите. Защото много често виждаме така доста хаотични а, движения на цените в този пазар, а, които не отговарят на условията на търсенето и предлагането. И затова а, а, този пазар, толкова важен през последните години, трябва да стане по-прозрачен, по-добре надзираван и да бъде предпазен от а, манипулации, за да може всички негови действия да бъдат по-внимателно следени. И за това предложението на комисията е добре дошло и аз го поддържам почти 100%. Знаете, че нашата комисия няма, не е взела становище. Комисията по въпросите на промишлеността и енергията е компетентна. Тя вече е напреднала. Вчера проведе много интересен дебат. Имаше а, а, предложения, направени от докладчика по съществото, а, а, а именно от а, Йорго Чацимаркакис. Сега, този проект регламент е вдъхновен от директивата а, а, а, срещу а, злоопазарната злоупотреба и а, използването на вътрешна информация. На времето си аз бях докладчик по този въпрос. И като се вдъхновяваме от тази директива, Захвавайки се от тази директива, комисията прави предложение, в което цели да обнови директивата срещу злоупотребите на пазара. Както каза и комисара Барне, тази директива се нуждае от усилване, от подобряване разгъна се теоретична а, дискусия, защото всъщност а, комисията в случая се вдъхновява от една директива, която все още не е приета от съзаконодателите. А, защото а, регламентът, който се представя тук, може да влезе в конфликт с някои части от директивата, която казахме още не е приета. Това е теоретичен риск, но съществува. Става дума за сътрудничеството между енергийните регулатори. в процеса на пазарният надзор – и във връзка с това, трябва да внимаваме още в началото на своята дейност те да разполагат с необходимия персонал, средства и всички нужни ресурси, за да могат да регулират пазара на, на енергия. Необходимо е също така оптимално сътрудничество между националните регулатори от една страна и европейския регулатор от друга. както е случая при ЕСМА. Не става дума за, някак, на някакви нови правила. Просто трябва да се следи всички, които нарушават правилата, да бъдат наказвани. Има едно неодавнашно съобщение на а, комисията, в което се констатира, че съществуват съществени отклонения от минималното и максимално ниво, предвидени в съответните национални законодателства. И като, макар и да, въпреки че зачитаме правото на страните да определят самите санкциите, необходимо е все пак да има равнопоставеност, това, което нарича, на английски се нарича level playing field за всички. Има е, малък брой предложения за изменения. Няма да влизам а, е, в а, е, а, дискусията, която предлага колегата Маркакис. Трябва да подчертая само, че е необходимо да се предвиди регулиране на пазара на CO2. защото именно атаката срещу този пазар даде възможност за редица манипулации. Трябва комисията да каже дали тя одобрява предложението от Йорго Чацимакакис или не. Защо, по отношение на пазара на въглероден диоксид. За мен неговият надзор и регламентиране трябва да се подобри. Предложението се опитва ясно да определи, е, да дефинира всички транзакции, е, е, и особено извън борсовите транзакции. В този пазар большинството транзакции са именно такива. И затова предлагам в текста да се впише, преди да предложи делегираните акции, да се направи е, необходимата консултация с е, участниците в пазара и също така и с регулаторите на финансовите пазари. Също така искам да подчертая, че националните регулатори са длъжни да следят за това да, се, да не се създаде а, неравенство в това едни страни да прилагат, а други да не прилагат а, а, законодателството, по някакъв начин да се установи някакъв най-малък общ знаменател за някои, трябва всички да го предлагат по еднакъв начин. Предлагам също така да се усъвършенства предложението на комисията, което се отнася до определени случаи, възможни случаи на нарушава, нарушения. Защото в момента съществува една практика да се резервират някои операции за транспортна енергия, при което някои оператори могат да блокират своите конкуренти. Според мен това е очевидно злоупотреба с пазара. Друга злоупотреба, която е за мен очевидна, това е да се е, използва за собствена изгода познанието на познаването на капацитетите. Цената на електроенергията се увеличи за няколко часа 4 пъти от 15 на 60 евро. и а, производството а, трябваше в един момент да спре, а, което разбира се беше в полза на онези, които са имали предварително тази информация. Смятам също така, че е особено важно комисията да вземе под внимание бъдещото развитие на пазара, енергийния пазар – и а, да вземе предвид пазара на финансови услуги, който е свързан с енергийния пазар. А също така е да уточни чрез делегирани актове всички технически подробности. Много бързо ще премина към предложенията за изменения. Има едно изменение, в което се иска от комисията да а, следи, защото операторите да а, не влияят а, върху пазара на енергия и като се, осигури, като, се, като се гарантира едно определено минимално ниво на обслужване. И последна група изменения се отнасят до приложимите санкции, които регламентът предвижда. И аз предлагам изменение, което съм взел от директивата, която в момента се обсъжда. става дума за късите продажби или и е, санкцията трябва да отразява тежестта на нарушенията в този случай. И е последно изменение, което според мен е особено важно, то е, е да се осигурят щатни бройки и ресурси на агенцията. Това трябва да стане най-късно до 15 януари. Трябвало е да стане до 15 януари 2011. А, а пък парламентът и съветът по-нататък ще могат да актуализират тези ресурси в светлината на нуждите, които ще бъдат по-добре известни в бъдеще. Благодаря, госпожо председател а, и разбира се на разположение на колегите съм, особено на докладчиците в Сянка и съм готов да работя с тях, за да подготвим един документ, който надявам се лесно ще мине при гласуването. Тъй като дебатите в Комисията по въпроса на промишлеността показаха, че по въпроса съществува доста голям консенсус. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с една много кратка история, след това с някои общи бележки и някои конкретни бележки по конкретни изменения. Историята е следната. Наскоро говорих с един от големите доставчици на газ в Европа и беше изразено беше изразена загриженост от предлаганото законодателство. Формулировката беше, обаче, ако някоя една от нашите платформи де, ефективни, ще трябва да купим природен газ от спот пазара. И тогава ще трябва да платим повече, защото ще е ясно, че една от нашите платформи изляза извън строя. Обаче, кой ще поиска по-висока цена от една фирма, която е ясно, че има затруднения. В други сфери на търговията това се нарича търговия с вътрешна информация – и смятам, че точно законодателството върви в правилната посока и съм съгласен с докладчика. Сега три по-общи бележки. Първо, смятам, че трябва да помислим за целта на законодателството и че трябва от, открито да кажем, че целта е да се отворят пазарите с цел да се създадат по-благоприятни условия за крайните потребители. Ние не трябва да допускаме търговия с вътрешна информация. Пазарите трябва да служат на крайните потребители в Европа. Второ, смятам, че този регламент има необходим обхват, но нека да обсъдим въпроса. Мисля си, че трябва да поискаме хармонизация на финансовите санкции в целия Европейски съюз, да няма един регулатор в една държава членка, който има определени условия при налагане на санкции, необходим ни е един подход. И накрая, като че ли се подразбира това, но според мен трябва изрично да се заяви, че се изисква повече прозрачност Що се отнася до публикуваната информация, извършват се 6000 7000 7 търговски сделки всеки ден. Всичко това се извършва в електронен формат. И защо тази информация постоянно да не бъде достъпна за всяка една заинтересована страна, която може да погледне цифрите и да прецени дали се наблюдава някаква тенденция, която, например, може да е обезпокояваща. Сега вече някои конкретни въпроси към докладчика по измененията. Като цяло, аз мятам, че посоката е правилна. Мисля си, че въпросът е как да намери правилните формулировки. Изменение 2 и изменение 21. Там споменавате, че комисията трябва да се консултира с заинтересованите страни. Аз съм съгласен, но кои са органите на енергийния сектор? Не ми е съвсем ясно. Изменение 5. Обща бележка. Мисля си, че това е добро изменение. Трябва да имаме и неевропейски фактори, например Газпром, който оперира в Европа и той трябва да се подчинява на законите за търговия в Европа. Така че това е много добра идея, изцяло подкрепям. Изменение 6, 8 и 14. Тук стои въпроса каква е реалната полза от тези изменения. Говори се в едно изречение за поддръжка и за аварии. авариите не са планирани. Това е точно затова те са аварии, те не са планирани. А поддръжката и планираната поддръжка е по дефиниция планирана. Така че ако фирмите имат планове за поддръжка на 6 или на 12 месеца, то колкото по-ясно е това за обществеността, толкова по-малко това ще навреди на пазара, защото ако знаем, че еди кой си производител ще излезе в планов ремонт през юни, тогава пазарът ще бъде достатъчно стабилен, защото всички останали участници на пазара ще знаят, че ще трябва да предложат повече, за да компенсират а, недостига. И последният ми въпрос е по изменение 30. Извинете, 13. А, да, това е прага Деминимис. Да, съгласен съм но този праг трябва да се създаде, за да изключи от изисквания за докладност у нези оператори, които по дефиниция не участват в енергийния пазар. Това е добре, но все пак ние формулираме законодателство и затова трябва по-конкретно да се каже същата тази мисъл. А, ако аз съм а, голям участник на пазара, аз винаги мога да кажа, че не, не, не съм чак толкова голям, че да повлияя на стойността, на пазарната стойност. Благодаря ви. Това бяха моите бележки. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, благодаря на докладчика. Мисля, че мога да се съглася с подхода на докладчика и смятам, че комисията предлага интересна инициатива. Ясно е, че те първа предстои много работа, за да бъде наистина отворен европейски енергиен пазар – Всички смятат, че това ще бъде предимство в Европейския съюз. В моята страна се водят много спорове по този въпрос почти всеки ден. Се вижда, че няма достатъчно конкуренция на енергийния пазар. И участниците на пазара имат огромни дялове, огромни пазарни позиции, когато става дума за доставки на природен газ и електроенергия. Необходимо е да се преодолеят възможностите за манипулиране на пазара и много е важно да се опитаме да отстраним от негативните последици от тези опити за манипулиране на пазара. Господин Гебелс каза нещо интересно. Каква е връзката с схемата за търговия с емисии? Дали трябва вече да направим тази връзка тук? Или трябва да продължим да обсъждаме този въпрос? Разбира се, трябва да подкрепим тази идея. Мисля, че има реална връзка между тези две неща и трябва, разбира се, да разгледаме чисто практическите аспекти и комисията трябва това да направи. Да направи. Сега за деминимис това според мен е жизнено важно и трябва да включим правилото за прага да минимис. Може би това се отнася до трансгранични операции. Може би трябва да умислим формулировките. Мисля си, че принципът наистина е много важен и съм съгласен с вас за санкциите. Трябва да направим една стъпка напред, а не само да казваме, че националните санкции трябва да са високи. Мисля си, че трябва да имаме някакви прагове и трябва да има някакви минимални прагове, под които не може да се слиза, защото иначе ще се търси къде е най-добрата нормативна уредба с най-малко финансови санкции от операторите. Съгласен съм с докладчика. Една европейска агенция, ако трябва да се справя с задълженията си, трябва да бъде осигурена с ресурси. Парламента трябва и ясно да заяви това и ние трябва да преговаряме за това, така че да има необходимите ресурси, включително и човешки ресурси. И накрая, в изискванията за предоставяне на отчетност – трябва да отчетем, че има такива изисквания в третия енергиен пакет и не трябва да допускаме никакво припокриване, да няма двойна, тройна отчетност. Тоест, ако има отчетност, трябва да се гарантира това, че информацията и отчетността отиват там, където трябва, по предназначение. Мисля, че парламентът в парламента, работейки заедно с докладчика от Комисията по енергетика, ще постигнем добри резултати. Мисля си, че има много добри моменти, по които сме съгласни. Просто трябва да се изчистят някои подробности. Благодаря ви. Okay, uh... uh Добре. Благодаря. Аз да кажа да, две думи. Изказвал съм се по тези въпроси отдавна когато говорих по време на консултацията на комисията за директивата във връзка с пазарните злоупотреби. Мисля, че всичко, което е необходимо, е обхванато в проекта. Обхванати са както опитите за манипулиране на пазара, така и реалните манипулации. Исках просто да видя дали не е пропуснато нещо, но мисля, че не е, няма нищо пропуснато. Мисля, че посоката, в която върви докладчика, е правилна. Трябва да кажа, че съм доволна, общо взето, от работата до тук. Роберт, искаш ли отново да кажеш нещо? Да, госпожо председател. Очевидно съм съгласен с това, което вие току-що казахте. Съгласен съм и с колегата Шрекс особено относно необходимостта дали да се включи или да не се включи в тази, този регламент въпроса за въглеродния диоксид. Търговията с емисии. Знам, а, а, а, докладът а, засяга този въпрос и комисията, компетентната комисия трябва да обсъди този въпрос и да приеме или отхвърли включването на въпроса за CO2. комисията в момента размишлява по този въпрос. Дали да се включат въпросите да пазара с емисии, въглеродни емисии или не. Това е дискусия, която предстои и ние в парламента ще а, а, разберем нейния резултат. Благодаря на а, колегата за неговия положителен а, подход. А, бих искал накратко да отговоря на неговите въпроси. Мисля, че в а, този случай много е важно изпълняването на регламентацията да се извършва по възможно най-малко бюрократичен начин. Господин Шанси Макакис предложи, че както се знае, още преди създаването на ЕМСА беше започнал пилотен проект. И този пилотен проект е, ясно показа, че е възможно това, което възнамерявахме да направим. И ако е, пазарът на енергия, така да се каже, играе по правилата, е, нещата ще бъдат сравнително прости и в полза на всички потребители. и софтуерът, разработен за тази цел, показа, че всички аномалии върху пазара могат много ясно да бъдат открити. Това въжи за операцията през януари тази година, когато а, стана това, което вече споменах, на пазара за електроенергия. някои производители спряха производството и е, от тези, които има, са имали предварителна информация за това, а, е, успяха да се възползват от тази информация. Сега е, стигам до въпрос на колегата Каринс за изменение 14 и няколко други в случаите на намаляване на капацитета поради а, аварии. Смятам, че е важно да задължим големите производители а, да ни съобщават, че е имало аварии или че, ще, че смятат, че може би да са вероятни подобни аварии. А, защото става дума за малки аварии. Очевидно, че аварии от мащаба на Фукушима не могат да останат скрити. Но дори малките аварии е, имат е, своето въздействие върху преносът на енергия, била тя газ или електроенергия, върху нейната цена и за тях не се съобщава, но те могат да дърпат пазара назад е, и могат да имат и имат своето влияние върху цените. Затова е необходимо да искаме пълна информация, както и за малките, така и за големите аварии. Мисля, че при едно по-добра редакция на текста може, това може много добре да се а, уреди в него. Колкото до правилото de minimis, позовавам се на член 7 в моето изменение, където в този член 7 комисията казва, се, се предлага комисията да, на комисията ще дадат делегирани правомощия, делегирани актове. Аз не съм този, който може да каже какъв да бъде прагът. А, какъв да бъде този а, праг де минимис? Или ако щете минимален праг, при който всички производители няма да могат да влияят върху пазара, защото са прекалено малки, а пък, докато за големите, разбира се, въпросът стои друго яче. Благодаря. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Продължавам да бъда на разположение на всички колеги, които биха искали да участват в работата. Трябва да действаме бързо, тъй като комисията по въпросите на промишлеността вече е фиксирала графика а, е, и а, времето не чака. Много ви благодаря. Ще прочета графика. Измененията се внася до 18 април, 3 часа. Не може да бъде по-късно, защото трябва да съгласуваме крайния срок с ИТРЕ и затова е 3 часа. След това на 9 май ще обсъдим измененията заедно с гласуването в комисия, защото на 26 май ще има гласуване във водещата комисия и през юни на второто пленарно заседание ще се гласува. Така че виждате, че нямаме време за изменения. Извинете, но ще трябва да работите бързо. Закривам заседанието. Благодарности към преводачите.